Buenos días a todas y todos. Bonjour. Добър ден на всички. Моля, заемете местата си. Моля да седнете. Let me announce first of all. Преди всичко, искам да ви припомня, че трябва да сте с електронните си карти за гласуване. Моля, Извадете ги. Ако сте ги забравили, изпратете някой да ви ги донесе. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Защото започваме с гласуване. Всички знаем какво ще гласуваме, но все пак нека да ви припомня, че също както вчера имаме много напрегнат дневен ред. Представят се агенции, които са в ресора на Либе, но веднага след гласуването ще разговаряме с заместник-председателя на комисията, господин Тимерманс. В 9.45 е предвидено да започне разговора с Тимерманс. Ето защо трябва да почнем да гласуваме сега, стегнато и съсредоточено. Започваме ли? Електронно гласуване по две досиета за бюджета за финансовата 2020 година, всички раздели. Заповядайте. Господин Рао, благодаря, господин председател. Искам да направя бележка. За първ път ще гласувам в Европейския парламент и бях много изненадан че не виждам преведени на всички официални езици документите, върху които ще гласуваме. Имам предвид първоначалните документи. Разбирам, че има компромисни документи, които са неотложни и за това се предават само на един език и се разпространяват така. Но текстовете, върху които гласуваме, трябва да бъдат преведени. Член 169 от правилника гласи, че не могат да бъдат гласувани измененията преди да бъдат отпечатани и разпространени на всички официални езици. Поне първоначалният текст трябва да съществува на всички официални езици. Така е по правилник. И за това днес не мога да взема решение върху текст, който очевидно е важен. Подлага се на гласуване. Не мога всъщност да гласувам каквото и да е. Благодаря за бележките ви, господин Гаро. имате право, отбелязахме си ги. Но ви казвам, че заседанието е много особено. В началото на сезона сме, в началото на работата на комисията Либе беше осъществен преход от предишната към настоящата легислатура на парламента и времето ни притиска. Затова взехме решение в този смисъл на заседанието на координаторите, които определят дневния ред на комисията Либе. Поради това, че ни притиска времето, сме насрочили тези гласувания и за това и няма превод на всички официални езици. Става дума за пълно изключение, моля за вашето извинение, по принцип е, правилникът ще бъде спазван от тук нататък и всички документи, върху които гласуваме, ще съществуват на всички официални езици. C'est point d'ordre. Euh, Имате предвид процесуална точка. Извинявам се, координаторите не могат да променят правилника за вътрешния ред. Ако там е записано, че трябва да има превод на всички езици, координаторите не могат да вземат друго решение. Euh, трябва да ви кажа, че решението е взето от координаторите. Пристъпваме към гласуване. Припомням, заместник-председателят на Европейската комисия Тимерманс ще бъде тук в 9.45. Започваме с гласуването. Точка 12 от дневния ред. Общ бюджет на Европейския съюз, финансова година 2020. Тук имаме две гласувания по докладите на колегата Гвендолин Делбос Корфилд. Имаме проекто становище, с което започваме. И след това ще гласуваме измененията. Ще обявяваме какво точно гласуваме всеки път. Започваме. Проекто становище. Компромисно предложение едно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. За. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Извинявайте. Из, изменение 13. Извинявайте. Може ли малко по-бавно? Аз съм ново избран и малко трудно се ориентирам. Да, добре. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Виждате равен брой гласове, но в такъв случай се отхвърля. Гласовете за трябва да са повече. Сега изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 15. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пристъпваме към 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Минаваме към изменение 48. 48. Моля, гласувайте. 48. При мен това е пета страница, не знае при вас същата ли е номерацията, но това е изменение 48. Край на гласуването. Приема се. 51. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Получи се техническа грешка, затова прегласуваме. 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за госпожа Индвелт. 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля да гласувате. Не. Компромис 5. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компро... Изменение 60. Не компромис, а изменение 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 64. Моля, гласувайте. 64. На последната страница. Край на гласуването. Приема се. 65. Моля, гласувайте. Край на гласуването. имаме от е НП един глас повече. От е НП гласува един депутат повече. два. ще приспаднем този глас от обща бройка. Отхвърля се. 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателното гласуване на текста с приятите изменения. Поименно гласуване с картите. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за госпожа Делбос Корфилд за добре свършената работа. И сега продължаваме с измененията. Гласуваме следващият по-дълъг списък. Нека да се съсредоточим. Започваме. Again. Започваме с доклад на колегата Гуендолин Делбос Корфилд – изменения към общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година. И започваме с изменение 0... 5809. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 5845. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 58-45. Край на гласуването. Приема се. Изменение 58-46. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 58-47. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 58.36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58.17. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 58-18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58-34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58-35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение 19 Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към компромис 3. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 58-20. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 58-33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58-48. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 58-81. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. Компромис едно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5839. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58-52. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 58-53. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 58-55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5803. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Имаше няколко изменения, които са идентични с току-що одобреното, така че сега гласуваме нататък 5805. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 58-57. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 58-57. 58-58. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 58-59. Гласуваме 58-59. Край на гласуването. Приема се. 58-25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58-60. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 58-26. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 5861. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5842. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58.43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58-27 и 58-62, които са еднакви, идентични. Моля, гласувайте. Приема се. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 58.11. Край на гласуването. Приема се. 58.11. 5829 и 5864 идентични изменения. Моля гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 5883. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58-10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 58-80. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5804. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 5812 и 5865 идентични изменения. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 5813 и 5866 идентични изменения. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 5814 и 5867 идентични изменения. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. 5816 58.15 и 58.68. Гласувайте, моля. Тези изменения също са идентични. Край на гласуването. Приема се. 58.16 и 58.69 идентични. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. И сега продължаваме финално електронно гласуване на текста с измененията. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за нашата колега госпожа Делбо Скорфилд. Сега можем да направим малка почивка, защото очакваме господин Тимерманс в 9.45. До тогава имаме време. Благодаря ви за гласуването и ще се видим тук за среща с господин Тимерманс в 9.45. Фото.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 Dear colleagues, please be seated. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си и да запазите тишина. Възобновяваме работа точно на време. Let's welcome warmly. Нека кажем най-топло добре дошъл на заместник председателя на Европейската комисия Франц Тимерманс. Винаги е удоволствие да разговаряме с него. Много сме се радвали през всичките тези години, през миналия мандат на Европейския парламент и на комисията, на откритите и искрени диалози с него. Тези диалози са били провеждани с нашата комисия, с Европейския парламент – и е, са диалози с комисарите, отговарящи пред нас за своя мандат и портфейл. Особено въжи това за заместник-председателя на комисията господин Тимерманс. Добре дошли! Вие сте тук, за да получим от вас актуална информация за върховенството на закона. Както сигурно знаете, това е един от възловите въпроси, по които работим – изключително ценна тема за дискусия през последните години и то по основателна причина. След влизането в сила на последната редакция на договорите, политическите измерения и конституционното отражение на европейското право – са имали своето отражение върху компетентността на комисията Либе, защото ние се занимаваме с върховенството на закона, с правата на гражданите, с демокрацията, с ценностите, въплатени в договора за Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешните работи. Тук се включват и всички принципи, възведени в член 2 от договора принципи, които обославят върховенството на закона. Точно по този въпрос ще говорим с заместник-председателя на комисията. През април и през юли тази година, по-специално 17 юли тази година се появиха нови важни документи на Европейската комисия за укрепване на рамката на върховенството на закона според идеята споделена от нашата комисия Либе за наличието и необходимостта от изчерпателен механизъм за гарантиране на демокрацията и върховенството на закона механизъм, който позволява да се преодолеят тромавите процедури, които съществуват по-специално тази по член 7 от договора за Европейския съюз, да се преодолеят съществуващите празноти в законодателството. Неща, които са създавали проблеми през последните години. Именно това е предпоставката за създаването на генералната програма генералния план е, за укрепване на върховенството на закона в Европейския съюз. Господин Манс ще даде разяснение в тази връзка и със сигурност ще последва оживен дебат. Моля да се придържаме към процедурата. След като чуем господин Тимерманс, първо ще вземат думата за въпроси координаторите. Те ще имат думата за по две минути всеки. След това ще изслушаме отговорите и след това ще могат да задават въпроси останалите членове на комисията. Всеки желаящ да се изкаже ще има по минута и половина. Разполагаме с 90 минути. Моля тези, които искат да се включат, да формулират въпросите си така, че да ги зададат максимум за една минута, за да позволим да се изкажат максимален брой членове. Добре дошли, господин Тимерманс, имате думата. Благодаря, господин председател, благодаря за топлия ви прием. Много познати лица виждам, много непознати същи. Надявам се, че през едните години ще се опознаем добре, тъй като в Европа ни очаква много работа. И тази работа изисква Европейският парламент и другите европейски институции да дадат отговори на въпросите на гражданите. Днес съм тук, за да говоря за съобщението за по-нататъчното укрепване на върховенството на закона в Съюза, съобщение, което приехме през месец юли. Европейският проект разчита на постоянно зачитане, непрестанно зачитане на върховенството на закона във всички държави членки. Това е предпоставка за фундаменталните права, за прилагането на е, правото, за функционирането на единния пазар и за атмосферата, която е благоприятна за инвеститорите. Нарушенията на върховенството на закона са сериозна заплаха за ценностите, върху които стъпва нашия проект. 89% от респондентите в последното проучване на Евробарометър са определили върховенството на закона като фундаментално изискване не само в своята държава членка, но и в другите държави членки и в Европейския съюз. Върховенството на закона е обща отговорност на всички европейски институции и на държавите членки. Искам да благодаря на този парламент и на вашата комисия за тяхната ангажираност в тази насока. Една от основните цели на съобщението от юли е да направим преглед на изграденото от различните институции, да постигнем по-координиран междуинституционен подход, нещо необходимо за укрепване на върховенството на закона. Процесът на преглед започна през април и отчита предложението на парламента за демокрацията и върховенството на закона. Предложение е изготвено от, и от вашата комисия, отчитаме и съдебната практика натрупана през последните години. Съобщението от юли предписва редица конкретни действия в три големи направления – Утвърждаване, превенция и реакция. Утвърждаване означава да изградим обща култура на върховенството на закона. Превенцията означава ранно разкриване на нарушенията и оказване на подкрепа на държавите членки за запазване на върховенството на закон на национално ниво. Превенцията винаги е по-добра от лечението, от реагирането постфактум, но разбира се, се нуждаем и от механизъм за реакция, когато националните действия се окажат недостатъчни. Вашият парламент е призван в тези процеси да играе важна роля. Започвам с утвърждаването. Комисията признава, че сред обществеността трябва да бъде насаждана култура на върховенството на закона. Това изисква познаване на европейското право и стандартите на Европейския съюз, свързани с върховенството на закона. Комисията пълноценно ще използва възможностите за финансиране с цел овластяване на всички заинтересовани, включително гражданското общество в сферата на върховенството на закон. Ще има прояви в тази връзка за гражданското общество и за всички заинтересовано. Всъщност гражданското общество трябва да ни подкрепя в нашите усилия. Не е рядко да видим, че атаките срещу върховенството на закона често предполагат атаки срещу гражданското общество. Затова е изцяло в съответствие с предложението на Европейския парламент. Ние окоръжаваме вашия парламент и националните парламенти да си сътрудничат във връзка е, с е, върховенството на закона. Готови сме да допринасяме за този процес. По отношение на превенцията, комисията оповести един истински новаторски елемент създаване на ежегоден цикъл на отчитане по върховенството на закона. Европейските институции трябва както и националните институции, е, да разкриват ранно рисковете за върховенството на закона, да предлагат решения и достатъчно рано да насочват там, където е необходимо подкрепа. Комисията ще задълбочи наблюдението си на държавите членки. Това би трябвало да доведе до по-широко междуинституционно сътрудничество в тази област нещо, което Европейският парламент иска отдавна. Естествено, наблюденията ще бъдат по-интензивни държавите членки, където има особено ясно подчертани рискове от регрес. И тук ще допълваме дейността в рамките на европейското 6 месечие. Ще има ежегоден доклад за върховенството на закона. Ще попълваме съответно таблицата с показатели в областта на правосъдието, като отчитаме и съдебната практика и всяка релевантна информация. Докладът може да се използва от парламента и от съвета като основа за техните дискусии. Сега ще се спра на два елемента интересни за вас. Обхвата на наблюдението и ролята на независимите експерти. По отношение на обхвата ние искаме да укрепим върховенството на закона – Зачитането на това върховенство е предпоставка за демокрацията и за защита на фундаменталните човешки права. Ще подчертая, че ефективната съдебна закрила, включително на основните човешки права, е ключов компонент на върховенството на закон. Затова, като действаме за защита на върховенството на закона, ние действаме в защита и на правата на човека и на демокрацията. Ще обхванем и темата за борбата с корупцията в държавите членки. Комисията ще разисква и въпроси, свързани с изборите и медийния плурализъм. Макар, че прегледът на върховенството на закона няма да включва основните права сами по себе си, смятаме, че ние ще допринесем за тяхното зачитане косвено. Ще отчитаме спазването на Хартата за основните права ще има основен ежегоден доклад и в тази област. Смятаме, че по този начин можем да постигнем повече, в частност, като акцентираме върху дейността на застъпниците на права и организациите на, граждански, на гражданското общество. През есента на 18-та година комисията прие пакет в защита на свободните независими избори. И тук ще има конкретни мерки за укрепване на демокрацията. Сега, за независимите експерти. Зная, че парламентът е предложил да съществува такава група от независими експерти, които да извършват оценка на върховенството на закона в държавите членки. Но както сме пояснили в съобщението, според комисията тук има проблеми свързани с баланс, легитимност и отговорност за резултатите. Комисията се опира върху всички легитимни източници на информация и експертни познание, но външните експерти не могат да заменят оценката, която трябва да извърши комисията, особено когато тази оценка е съпроводена от юридически и финансови последствия посредством задължителни актове. Имаме Греко, Венецианска комисия, различни организации на гражданското общество и можем да използваме всички тези източници, за да подобрим собствената си дейност. Мисля, че дейността на Венецианската комисия в тази връзка заслужава особено внимание. Що се отнася до третото направление на съобщението реакцията, комисията пълноценно ще изпълнява функцията си на пазител на договорите. През последните си е, месеци в своите дела Съдът е потвърдил за пореден път значението на независимостта на съдебната власт за доброто функциониране на европейското право. Ние ще възприем стратегически подход към производствата за неизпълнение на общностните а, е, разпоредби мисля, че имаме тук едно историческо решение от 24 юни във връзка с законодателството на Полша за освобождаване от длъжност на навършили възраст за пенсиониране съдии. Това е, решение на полската съдебна власт и съответно полско законодателство нарушава изискването за несменяемост на съдиите. Има все още висящи други дела, е, за нарушение на върховенството на закона на 17 септември. Очакваме отговора на полските власти за, във връзка с дисциплинарния режим на, за полските съди и също така във връзка с правилата за пенсиониране на съдиите в обикновените съди. Неодавна комисията започна производство за нарушение срещу Унгария с оглед академичната свобода, свободата на организациите на гражданското общество и отношението към мигрантите и кандидатите за статут на беженец. Тук все още има висящи дела пред съда. По отношение на процедурата по член 7, комисията възнамерява да интензифицира колективния подход. В съобщението се подчертава, че трябва да има институционно равновесие. Парламентът трябва да може да изразява позиция в производствата по член 7, когато има такива разисквания в съвета. Съветът и парламентът са призовани е, редовно да правят преглед на бюджета, когато се констатират генерализирани недостатъци в спазването на върховенството на закона в държавите членки. В заключение, господин председател, през едните месеци комисията очаква ползотворен градивен диалог с всички заинтересовани с институциите и с държавите членки за изграждане на тази нова, по-крепка рамка Европейският парламент и вашата комисия са играли възлова роля в тези процеси през последните години и се надявам, че и през тази легислатура това ще продължи. В тази област ни очакват големи предизвикателства и съм уверен, че заедно можем да се изправим срещу тях, да ги преодолеем, да бъдем по-свободни, Европа да стане по-силна, а гражданите ни във всички случаи да бъдат защитавани от закона. Благодаря ви. Благодаря, господин заместник председател на комисията, за много стегнатото представяне на най-новия документ на комисията в областта на нашата дейност. През изминалите години, още от 2016 година поне, ние много настойчиво пред комисията поставяме въпроса за въвеждането на комплексен механизъм за спазване на върховенството на закона с е, всички елементи на нашата концепция за върховенство на закона в Европейския съюз. Много дълъг е списъка на желаящите да се изкажат, но ще започна с е, координаторите. Много ви моля, внимавайте е, да спазвате ограничението в времето – две минути за изказвания на координаторите, а следващите по една минута, ако е възможно. И така, госпожа Мецола, координатор на НП. Благодаря, благодаря господин председател за това, че представихте съобщението ние сме общност на споделени ценности. Ето защо приветстваме съобщението на комисията от юли тази година като добра стъпка за укрепване на върховенството на закона във всяка държава членка. Както и вие казахте, време е за конкретни действия и мерки на основата на това съобщение. Свободата на медиите е важен въпрос. Има финансиране по програмата Права и ценности. За да може да се противодейства на натиска, на който са подложени медиите, това е положителен ход, но мисля, че трябва да не се ограничаваме само с финансирането, трябва да направим и следващата стъпка – увеличаването на финансовите средства само по себе си няма да предотврати убийствата на журналисти като Дафне Каруана в Малта или Ян Куцияк в Словакия. Също така трябва да посоча е, системния тормоз, който упражнявам върху е, полските съди, Трябва да спомена и този въпрос. Е, съгласуваното разпространение на е, език на омразата в пропагандата. И е, тези атаки са насочени не само към е, Върховния съд в е, Полша. Ще се радвам да получа и повече подробности по този въпрос във втория кръг е, от обсъждането. Благодаря. Благодаря за това, че спасихте времето. Госпожо Сипел, заповядайте. Искам да започна а, е, с това, че вземам повод от думите на господин Кимерманс. Заглавието на съобщението е Укрепване на върховенството на закона. Но ние всички много добре знаем, а и вие казахте, че това понятие може да ни въведе в заблуждение, защото много хора е, ще си помислят. Укрепване на върховенството на закона означава е, да правим всичко за спазване на закона, но ние много добре знаем и то не от една и две държави членки, че при определено парламентарно мнозинство могат да се приемат закони, които са всъщност посегателство срещу нашите ценности, срещу основните права на гражданите и демокрацията. Затова мисля, че не трябва да говорим за върховенство на закона само, а да поясним какво имаме предвид. Преди мен е, Роберта каза, е, че независимо от това, което правим, езика на омразата, проблемите за е, съдиите, и адвокатите и други обществени фигури няма да се прекратят, ако не се реагира категорично при наличие на такива данни. Затова смятам, че ни трябват ясни правила и освен това разисквания, кампания, за да могат държавите членки да стигнат до общо разбиране по въпроса. Ние имаме договор от Лисабон, но ние не измисляме нищо ново. Това, което ни е необходимо е ясно, уеднаквено разбиране на понятията. Производствата по член 7 за Унгария и а, Полша а, са примери, но Малта и Словакия също ни дават а, примери в тази област. Но а, ни трябва едно по-ясно разбиране, за да няма криво разбрана концепция за върховенство на закона. Благодаря, госпожа Индвелд. Да, благодаря. Благодаря, господин комисар за вашето изказване, а и за предложението. Първо говоря от името на групата Обнови Европа. Знаете, че основните права за нас са възлов приоритет. Много се радвам, че това предложение най-сетне стигна до етапа на обсъждане за това, че ни трябва комплексен, всеобхватен механизъм – макар и неохотно дори, комисията признава, че трябва да направим нещо, защото съществува заплаха. Няколко думи за процеса. Нека да не се хвърляме върху увеличаване на инструментариума и на все повече стандарти, защото така ще се стигне до разнобой. Комисията има едни стандарти, ние имаме други. Трябва ни един единен, ясен и недвусмислен механизъм. Да изясним какво се включва тук и изрично да го посочим в текста, който ще приемем. Езика на омразата, хомофобския лоб на, лов на вещици, това беше част от предизборната кампания в Польша, убиването на академичната свобода в Унгария – отношението към лицата търсещи закрила, задушаването на медиите. Съгласна съм с Роберта. И трябва да ви кажа, че безнаказаността на убийците също е заплаха за свободата на медиите. Да, трябва да се отчитат националните особености, но ценностите не са национална особеност. Те са наши общи, споделени европейски ценности и ние трябва да ги отстояваме. И най-сетне, господин комисар, нашата политическа група е, очаква тясно сътрудничество с вас, така че ние да бъдем водещи в демокрацията, върховенството на закона и основните права. Благодаря. Да, ще продължаваме да ви объркваме, защото за сега и двете сме координатори. Благодаря ви, че ни представихте съобщението. Най-спорните въпроси вече бяха представени. Радваме се, че има предложение, но има няколко елемента, по които парламентът вече е приел позиции, които отиват отвъд изразената позиция в съобщението. Вие казахте няколко думи за обхвата и за връзката между различните елементи. Виждаме, че в Полша активистите на ЛГБТ и е, движението са подложени на е, нападки и трябва да се е, включи и този въпрос, да, е, да се посочи изрично, че трябва да бъдат защитени и правозащитниците. Що се отнася до експертите, казахте, че независимите експерти дават ценен принос а, за работата на комисията. В процеса на а, наблюдение трябва да се а, гарантира, че говорим за отстояване на европейските ценности като цяло, а не се прилага някаква вътрешна процедура на комисията. Затова тези експерти са важни. Много важен е, е въпроса за производствата при установени нарушения и трябва да има финансови е, санкции, ако има нарушения на върховенството на закона. Благодаря. Следващия оратор Анализа Тардин. Благодаря, благодаря много внимателно слушах вашето съобщение. Моля ви, включете отново микрофона си, казва председателя. Надявам се, че ме чувате. Благодаря, господин комисар. Слушах много внимателно вашето съобщение и вие говорите за основната роля на комисията, когато говорим за върховенството на закона. Искам да примомня, че основната отговорност за гарантиране на върховенството на закона е в ръцете на държавите членки и националните им органи. Разбира се, Европейската комисия може да изиграе много важна роля с процедурните инструменти, с които разполага, така че въпросите за върховенството на закона да бъдат въведени като определени задължения на държавите членки в Европейския съюз. Това е много важно, за да имаме процедура при нарушения, която да доведе и до съответните санкции. Същевременно така ще е, се гарантира и зачитане е, на правилата. Говорихте и за производствата по член 7. Мисля, че а, една много важна държава членка реши да гласува за излисане от Европейския съюз. Но в всички случаи трябва да гарантираме, че ще постигнем своите цели. Въпросите са ясни. Дали комисията във всички случаи ще проверява дали е, се е, спазва върховенството на закона, е, дали се спазват всичките права на гражданите, които проистичат от това. Благодаря. Господин Рукс, аз ще говоря на холандски. Благодаря, господин Тимерманс. Самото заглавие на вашето съобщение показва къде са слабостите в Европа. Укрепване на върховенството на закона в Европа само по себе си е абсурд. Европейският съюз, но и всички държави членки отговарят за съхраняването на правовата държава и на върховенството закона. Това засяга всяка държава и всички организации на държавата. А тази дефиниция показва, че всъщност тази задача е правомощите на държавите членки, а не на Европейския съюз. И с помощта на академичните среди, на медиите, искате да постигнете укрепването на върховенството на закона. В същото време се застъпвате за плурализма в държавите членки вие избирате да наблюдавате процесите като някаква супраструктура. Очевидно нямате проблем с намесата във вътрешните работи на държавите членки. Вие твърдите, че това са превентивни мерки, разчитате и на превентивната функция на медиите, но това, както и образователната система и образователните програми в училищата са в правомощите на държавите членки. В същото време има партии, които самите те вътрешно имат проблем с защитата на тези основни ценности. Има партии, които забраняват техни членове да бъдат изключени дори и да не споделят европейските ценности. Аз мисля, че и в Европейския парламент има а, членове, които а, трябва да бъдат а, изключени. Госпожа Ернст. На първо място ще кажа, че се радвам да ви видя след нас, господин Тимърманс. Знам, че не сте много обичан в някои държави и то по разбираеми причини. Върховството на закона, както чухме, е доста разпокъсана картина. Има държави, в които има разкъсвания, а ние седим и наблюдаваме нещата. И аз се питам дали тази система, както ни я представихте, е достатъчна. Не става въпрос за супердържава, а за функциониращ Европейски съюз. Например, взаимното признаване на съдебни решения. То не работи в момента. Има един казус, където а, нямаше предаване на а, на а, хора, които са обвиняеми, а, нямаше обмен между съдилищата. Например, а, господин Демон също не беше предаден на, испанската, а, на испанското правосъдие. А, много се говори за това, че сме съюз на ценностите, но на практика нещата изглеждат другояче. И аз се питам как можем да укрепим системата от гледна точка на правосъдието, така че съдилищата да признават взаимно присъдите си. И няма ли санкционни механизми в рамките на Европейския съюз, защото ако аз, например, искам субсидии като държава, от друга страна не спазвам основополагащи европейски разпоредби и ценности, но държа да получа средствата си, смятам, че това е абсолютно недопустимо и действително механизмите за санкция трябва да бъдат преразгледани. Господин Тимерманс, чухте множеството най-различни въпроси. Реакцията на нашите а, членове, а, вие виждате, че има много закони, много проблеми, които са свързани с а, върховенството на закона. Искам сега да дам думата на вас за първи а, отговор на този кръг от въпроси. Много благодаря. Някои въпроси бяха доста основополагащи, така че ще се опитам да мина по същество към отговорите. Иронично е, че двама оратори, които представят партии, твърдят, че те са единствените, които представляват гласа на народа. и когато говорим за ролята на Европейския съюз, а, и ролята му за запазване на върховенството на закона, според някои трябва да бъдат на, на ниво държави членки. На 89% от гражданите при допитването на Евробарометър смятат, че върховството на закона е основна ценност на Европейския съюз. А, така че, може би, действително трябва да слушаме гласа на народа, когато определяме отговора на този въпрос. А, въпросът е защо е толкова важно за Европейския съюз да участва в тези процеси? И това ни връща към сърцевината на Европейския съюз като процес ориентиран към мира. Ако нямаме общо разбиране, ако не спазваме законите и договорите в целия Европейски съюз, ако противопоставяме емоциите а, на държавите членки срещу Европейския съюз, а, хора срещу институции а, и да се ориентираме към а, конфликт, а не към решения. Ще се противопоставим на а, основната цел на Европейския съюз, именно да разреши конфликти, да постави всички на една нога граждани, институции, всички европейски държави членки. Европейски държави имат право да интерпретират законите и ако оставите свободата на интерпретация без да я надзиравате, ще премахнете именно тази основна еднаква плоскост за Европейския съюз. Ако има разлика в тълкованията в държавите членки на върховенството на закона, ще се премахне равнопоставността през закона. Навсякъде в Европейския съюз трябва да е ясно как се прилагат разпоредбите на Европейския съюз. А националните съдии, както и европейските съдии, са онези, които вземат решения. И ако а, има а, различия в а, прилагането на европейското законодателство в различните държави и членки, а, то това ще бъде началото на разрухата на общата европейска система. Но тук не става въпрос само за върховенство на закона. Либералните общества, отвореността, демокрацията – са дълбоко залегнал в нашата европейска култура феномен, който не може да се въплати в закони. Той се изразява в поведението на обществото, на гражданското общество. И за това всички тези ценности са взаимосвързани. Не може да има върховенство на закона без независима преса, която да може независимо да отразява събитията. Не можете да имате независима преса, обаче, ако нямате правова държава, която да защитава журналистите. Същото въжи и за гражданското общество. Ако нямате жизнено гражданско общество, не, е, няма гражданите да се чувстват еднакви, равни пред закона и ще кажа едно съвсем ясно. Знам, че много от вас смятат, че е, съобщението е стъпка в правилната посока, но не стига достатъчно далеч. Нека да продължим да говорим за това. Е, ще водим този диалог в следващите пет години и искаме да внесем подобрения, така както е, ви виждате нещата, защото в противен случай ще бъде в опасност самата тъкан на Европейския съюз, ако ние не защитим основните човешки права, демокрацията, свободите на, на пресата на изказване в обществото. Нека да кажа сега нещо и за ролята на държавите членки. В крайна сметка, единствените, които а, могат да а, преценят дали а, върховенството на закона се спазва, това са самите граждани. Ние, всички европейски институции, можем да правим усилия, но Посоката в крайна сметка се определя от гражданите. Наша отговорност обаче е да обясним на гражданите какви са последиците от решенията, които те вземат. Например, поведението на едно правителство, ако то води до увеличаване на напрежението а, и до намаляване на вярата, на доверието в европейския проект, а, то това изтласква цялата нация към границите на възможностите на Европейския съюз. А всъщност гражданите не искат този процес, не искат тази позиция. И това е дебат, който трябва да се води в гражданското общество с помощта на медиите, за да се изясни позицията. Така че това е наша функция, която не може да ни бъде отнета да подкрепяме гражданското общество. Действително трябва да обсъждаме възможностите пред свободата на медиите, економическата основа, нужна за функционирането на свободните медии. И тук този въпрос следва да бъде разглеждан от парламента и от комисията през следващите години. И няма да се опираме само на правните разпоредби. Те обаче са важни. Защо? а, от гледна точка на комисията, това е единственият инструмент, с който разполагаме, за да гарантираме спазването на правата на гражданите. В едно демократично общество спазването на законите е единствения щит, защитен щит за гражданите. И а, когато се придържаме към договорите, когато ги ратифицираме демократично, ние защитаваме гражданите и не можем да аргументираме с суверенитета, а, когато искаме да определяме тълкованието на европейското законодателство. Комисията има роля на пазител на договорите и е, ние сериозно приемаме тази роля. През последните години аз мятам, че съм доказал, че се отнасям сериозно към тази роля, именно с оглед на последиците от е, това. Благодаря, господин е, Тимерманс. Има 30 желащи да се изкажат. Имаме 40 минути можем да се справим само ако всеки вмести изказването си в една минута. Така че имайте това предвид, когато вземате думата. Ако надвишите в изказването си една минута, ще знаете, че отнемате от възможността на вашите колеги или на господин Тимърмас да отговори. Ще се опитам да балансирам желащите да се изкажат между различните политически групи. Добре, добре ли сте? Така, нека да започнем. Господин Едвеги има думата. Здравейте, господин комисар. Аз съм унгарски е, депутат укрепването на върховенството на закона в Европейския съюз звучи като а, една чудесна идея, но не съм оптимист а, възоснова на процесите от а, последните години. Онова, което ми липсва в съобщението е и ясна дефиниция за онова, за което говорим. Няма обективна дефиниция на върховенство закона. Виждаме, че в Европейския съюз са в действие различни правни системи, различни политически институции. Всички те могат да са демократични без да съществува такава единна дефиниция Виждаме обаче, че върховенството на закона с него се злоупотребява в ущърп на някои държави. А, самият а, термин а, се използва по неподходящ начин и се впряга а, в полза на а, някаква идеология на отделна държава. Госпожа Будък. Суп, спорек, извинявайте. Европейският съюз се смята или за враг номер едно, или за защитник номер едно в държавата, от която идвам. Имам два въпроса към вас. Първо, защитата на европейския бюджет. Как ще преодолеете различията в начина на разпределяне на бюджета в различните държави? А, и второ, какво е отношението ви към скандала Пивяк в а, Полша? Знам, че вие знаете за съществуващият проблем. Каква ще бъде следващата стъпка на комисията? Лукаш Пивяк е заместник министр на правосъдието. Той отговаря за съдебната власт в Полша. Той беше уволнен след коментари в социалните мрежи. Неговото твърдение е, че е имало сплашване на съдии. Той беше освободен и това беше потвърдено от съдилищата в Полша. Господин Кърнер. Аз ще задам въпрос, свързан с бюджета. Аз работя от името на Обнови Европа върху бюджета. Как може да се приведе в съответствие европейския бюджет с онова, което вие изложихте? И ще има ли финансови последици за държави, които не спазват върховенството на закона? Господин Лагодински. Много благодаря. Аз имам два въпроса. Казахте, че ще продължим тази дискусия. А, междувременно госпожа Фондерлайн каза, че ви предлага поста на заместник-председател и част от това портфолио включва върховенството на закона. На втория въпрос второ място, госпожа Фондерлайн каза, че не иска дискриминация в тези случаи. Какво има тя предвид? Има ли дискриминация според вас срещу определени държави, когато говорим за върховенството на закона? И не смятате ли, че трябва някои държави да получат а, а, портфолио при а, положение, че върховенството на закона не се а, спазва. Какви финансови инструменти имаме за да подкрепим неправителствени организации в Унгария, когато те биват а, нападани? А, и има ли законодателство, в защита на гражданското общество и на неправителствени организации в цяла Европа. Госпожа Вишневски. Благодаря, господин председател. че не że пан, е, пани panie не nie пан с форми. Е... Господин комисар, виждам, че сте във форма. Мислих си, че през лятото малко ще се дистанцирате от е, това, което правехте преди. Надявах се, че така ще стане. От една страна, твърдите, че трябва да укрепваме върховенството на закона в Европейския съюз, но да видим, господин комисар, дали във вашата страна, в Холандия, има Конституционен съд. Няма такъв. Как искате да а, е, хармонизираме всичко в Европейския съюз. Институционните системи в държавите членки толкова много се различават. Хората, които толкова много ви подкрепиха в а, предизборната а, кампания, твърдяха, че не сте чули всички. В предишния период правителството на Полша беше узурпирало властта и я третираше като частно дружество. Председателят, вижте, ако имате нещо написано, моля да го перифразирате, за да се вместите в една минута. Време е да се изкаже госпожа Бьорк. Благодаря. Искам да кажа две неща, някои от тях засегнати от координаторите. Първо, обхвата на нашата дейност, върховенството на закона, правата на човека и демокрацията не само са взаимно свързани, те са неделими. И мисля, че тук подходът ни страда от дефицита. Тази връзка помежду трите елемента не се извежда достатъчно на преден план. Когато говорим за хомофобията, за правата на жените, за правата на мигрантите, всичко това попада под тази неразривна връзка. И е, в някои е, държави членки е, липсата на връзка води до нарушение. Значи връзката е задължителна. Това бе подчертано от някои координатори, подчертавам го и аз. И второто, на което ще се спра е реакцията чувам слаби думи. Под, ще подкрепим, ще вземем предвид, ще обмислим. Нуждаем се всичко да бъде свързано с бюджета на Европейския съюз и последиците да започнат да се чувстват при нарушения от сега. Госпожа Адамович. Ставиние. Благодаря, господин комисар, за това, че представихте плановете на комисията. със страх наблюдавам нарушенията на законодателството, злоупотребата с власт в Полша. Най-скорошният пример за това е станалото в Министерство на правосъдието. Министърът на правосъдието и главният прокурор осъществяват репресии чрез интернет. Не можем да се съгласим с такава атмосфера на репресии, на линчуване, която атмосфера се просмуква в медиите. Моят съпруг беше убит през януари тази година, следствие на е, именно разпространение на слова на омраза. Полското правителство не изпълнява решенията на Националния съдебен съвет. Това, което прави нашето правителство, е най-силното оръжие за разрушаване на Европа. Благодаря. Господин Витанов ще се изкаже на български. Мисията от 17 юли, за което вие говорихте, впечатление прави предложението за въвеждане на годишен доклад за върховенството на закона за всички държави членки. Какви отражения ще има евентуален такъв годишен преглед върху докладите за България и Румъния в рамките на механизма за сътрудничество и проверка? Защото каквито и да са били първоначалните намерения за този мониторинг 12 години по-късно сме да отбележа, то е видно не само за Брюксел и България, че той в момента е неработещ. Особено през последните години бих казал, че има контрапродуктивен ефект, защото се говори за постигнат напредък, за изпълнени критерии, а от това не следва нищо. Въпросът ми е, идва ли краят на мониторинга за България и Румъния в вида, в който го познаваме? Благодаря ви. Благодаря. Нашата заместник председателка. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Тимерманс за извънредно интересната реч. Госпожа Интвелт пока зададе два много важни въпроса. Политическите мнозинства са в състояние да погазят върховенството на закона. Това се прави чрез държавните органи. Свидетели сме на подобна практика. И второ, Демократичните ценности. Те не подлежат на договаряне. Свободата на изразяване и на мисълта. Равенството пред закона. Това са принципи, които не подлежат на предоговаряне. либералната политика на идентитета всъщност погазва е, правата на човека ако няма механизми. Това казваше госпожа Ейнтвелт. Трябват ни механизми. Иначе с документите си просто прикриваме това, което става в действителност и допринасяме за нарушението на правата. Thank you, Chair, Mr. Uh, President. Uh, Благодаря, господин председател. Uh, Уважаеми господин заместник председателю на комисията, от вре... дълго време обвинявате Полша във връзка с назначаването на съдиите. Сега съдиите е, се назначават от един съвет, чийто състав е изграден предимно от съдии в други страни, например Германия, Австрия, Чехия. Не само политиците назначават съдии, а и политици стават съдии – както е в Германия. В Австрия съдиите се назначават от президента по предложение на правителството. Къде ви е еднаквият стандарт? Това, което говоря, ясно показва, че в Полша съдебната власт е много по-малко зависима от политиците, отколкото в други страни. Но вие, господин заместник председател, все още изразявате едно популистко виждане за Полша. Защо по-малко политическа система на назначаване на съдиите ще е за обвинение, достойна за обвинение, отколкото е, системата, в която е, съдиите биват пряко назначавани от политиците? И второ, вие говорите, моля, четете. Опитайте се да перифразирате това, което сте си подготвили писменно, за да се вместите в една минута. Позволявате ли? Да, моля да приключите. Може ли да кажете, господин заместник-председател, какво правите, за да защитавате гражданите с жълти жилетки във Франция, които се нуждаеха от вашата подкрепа? Пане Ostatnie lata, kilka lat. Господин Аблюкович, господин председател, през последните години ясно видяхме ролята, която играят Европейската комисия и европейските институции за е, демокрацията в Европа. Понякога правителството отказва да изпълни директно съдебните решения. Тогава гражданите имат право да се опасяват за своята сигурност. Ние отговаряме за това. Носим отговорност за сигурността и безопасността на гражданите. Трябва да, да я гарантираме на европейско ниво. Когато Министерство на правосъдието а, има служители на най-високо ниво, които изграждат мрежи, чрез които се разпространяват слова на омраза, ние носим отговорност да гарантираме безопасността на гражданите. Няма свобода без върховенство на закона. Благодаря. Now it's, uh... Благодаря, госпожа Сантос. I'm going to speak in Portuguese. Ще се изкажа на португалски. Може би ще се нуждаете от слушалки. Primeiro Крия saudar o seu papel. Първо, искам да ви благодаря за смелите ви действия в полза на Европа. Мисля, че не може да има демокрация и върховенство на закона без те да бъдат подкрепяни от силно гражданско общество. Длъжни сме да защитим гражданското общество, неправителствените организации, активистите, които работят на място. Това е задължително. Обаче сега ще има ежегоден доклад, а се нуждаем от нещо повече. Нуждаем се от реално подпомагане на гражданското общество, когато то бива подложено на натиск. Тогава е необходима ясна реакция. Та въпросът ми е какво предвиждате като бъдещи действия в защита на активистите, на хората, които биват подлагани на жесток натиск не само на Евро... в Европа, нещо на което сме свидетели ежедневно. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател, благодаря за това, че сте се ангажирали с защитата на върховенството на закона в моята страна, Румъния, рамо до рамо с хилядите хора на улиците. Ние имаме много големи очаквания за постигане на резултати. Има нова политическа вълна, в която аз участвам и моята партия участва и искаме да знаем как да защитаваме европейските ценности и как ще е, създадем този нов механизъм. Очакваме много категорични критерии за оценка, а не по-слаби критерии от съществуващите сега. Гражданското общество води тази битка заедно с медиите. То трябва да участва в тези процеси. Кога очаквате изцяло функциониращ механизъм да бъде създаден и да заработи, защото говорим за реални резултати? Благодаря, господин Вест. Е, е, Тимърманс. Много благодаря, господин е, Тимърманс. Вие казахте, че нападките на върховенството на закона са нападки върху гражданското общество и ние виждаме това последно в а, Франция. Сред а, жълтите жилетки имаше и а, насилници, но имаше и много мирно протестиращи хора. А, кога ще започнете процедура за нарушение а, срещу гражданското общество във Франция или това не въжи за Франция? На второ място в Германия се увеличава престъпността а, има повече насилие срещу жени а, и а, голяма част от увеличението се дължи на мигранти. Какъв съвет ще дадете на избирателите в Германия, а, така че да не се влуши а, положението с сигурността? Госпожа Тик. Благодаря, господин председател. Европейският съюз трябва да защитава върховенството на закона в нашите държави членки, но се нуждаем и от по- строго прилагане на член 7. В миналата легислатура имаше доклад, че госпожа Саргентини и тя направи определени препоръки, но съветът не желая да критикува някой от своите членове когато става дума за върховенството на закона. Може ли комисията да предприеме повече мерки за това съветът да се отнася по-сериозно към ролята си. И също така Европейската комисия смята ли, че в производството по член 7 трябва да има по-широка роля за Европейския парламент, като изключим, разбира се, е, предложението във вашето съобщение, е, ние само да изразяваме позиция. Благодаря, господин Саварма, който е докладчик за върховенството на закона. Timmermans Uh, uh, Благодаря, господин Кимерманс. Ето какво може да е основа на нашия разговор. Трябва ли ни всеобхватен механизъм или набор инструменти, които да се прилагат при необходимост, при определени обстоятелства. Знаем, че членове 2 и 7 не могат да осигурят това. Няма приложими санкции или последствия ако няма консенсус минус едно. А и знаем, че няма да има промяна на договор. Ето защо трябва да обвържем нарушенията с финансови санкции и то само през бюджета. Но слабостите във върховенството на закона е тема, която се обсъжда в връзка с многогодишната финансова рамка и така ние сме заложник на единодушното вземане на решения. Какво може да направите за това? Какво ние можем да направим за това? Така че да бъде ефикасна работата. Благодаря. Bonjour, merci, monsieur le président, monsieur le vice-président. Господин Люксман, благодаря. Добър ден, господин председател. Вие казахте съществени последици. Трябва да има последици. Значи можем да изберем между нелиберална демокрация. Никой не може да попречи на гражданите да гласуват за Фидеш, но трябва да се понесят, понесат последиците. Днес няма последици. И в крайна сметка те имат право да участват в решенията в парламента и в съвета. За да се прекрати тази безнаказаност, какви бюджетни последици ще имат нарушенията на върховенството на закона? Вие, е, ако мога да се изразя брутално, е, имате право е, да нарушавате принципите на европейското право ли? Мисля, че трябва да бъдем по-категорични. Благодаря, господин Смекар. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря, господин заместник председател, за това, че сте тук. Наистина, мнозина смятаме, че предложението на комисията е стъпка в вярната посока, но не ни е, дава достатъчно. Трябва да отидем отвъд него. Някои от е, слабостите бяха посочени от колегите. Няма е, до предвиден достатъчен механизъм за наблюдение в системата на наказателното правораздаване, за защита от сплашване на журналисти и на граждани. Тук може институциите да изиграят много голяма роля. От предложението не е ясно как точно ще се гарантира върховенството на закона. Не става дума да се добавят просто изразите демокрация и основни права. Според мен те трябва да бъдат съдържателно вплетени в концепцията. Благодаря, госпожа Кянкъл. Уважаеми господин Тимърманс, много благодарим за вашето посещение при нас в Европейския парламент. Ние вече се срещахме с вас във връзка с правата на жените. Върховенството на закона е тема, която често се обсъжда в Европейския парламент. Европейският съюз е пространство на споделени ценности и действително трябва да се защитават и се прилагат на практика тези ценности. Виждам обаче, че има много различия в тълкуването на прилагането на тези ценности. А, всяка държава има свои разпоредби, но а, трябва да се пазим а, от злоупотреба за тази тема за политически цели. Например, в областта на миграционната политика има различни мнения в държавите и ясно държавите членки трябва да се придържат към договорите. И изобщо спазването на европейското законодателство е изключително важно. Трябва да защитаваме ценностите си навсякъде. Польша, Унгария, Малта, Словакия са критикувани държави. Искам да припомня на членовете на ЕКР, казва председателят, председателят, вие четете, не спазвате изискването за една минута време за изказване. Не четете, опитайте се да обобщите. Завършете си изказването сега. 45 минути е по-дълго. Аз съм нов член на парламента. Не съм тук от 20 години. Всички се стараем. 30 човека искат да се изкажат. Имаме две точки от дневния ред. Представителите ни очакват. Ще спомена и каталанския въпрос. Там нямаше критика. Защо не критикувахте и тези държави? Благодаря, казва председателят. Господин Винсент, Една от възможностите за укрепване на инструментариума, предложен в съобщението на комисията, е да се укрепи сътрудничество с съвета на Европа. Има меморандум от 2007 година за сътрудничество между двете институции. Това е добра основа за сътрудничество. Също така Европейския съюз е страна по някои международни споразумения и конвенции, които предвиждат наблюдение на страните кандидатки но а, няма частично или пълно присъединяване, примерно към рамковата конвенция за закрила на националните е, мълцинства. Комисията предвижда ли разширено участие на Европейския е, съюз в такива конвенции? Благодаря, госпожа Синсер. Благодаря, благодаря, господин комисар. Искам да приветствам вашите усилия за защита на основните ни ценности тук в Европа. Най-малкото заради разпадането на демокрацията. Доклада на Freedom House от миналата година посочва, че в Европейския съюз има нелиберална демокрация. Да бъда по-конкретна, това е в Унгария. И така, в последното съобщение на комисията от юли се обещава, че до края на 2020 година ще се проучи дали се изисква нов механизъм с оглед на съществуващо положение, освен е, съществуващите мерки за защита на бюджета. Какви биха могли да бъдат тези механизми? Благодаря. Сега господин Хук. Край на миналата седмица е, хиляди в Обединеното кралство излязоха на улицата, за да защитят върховенството на закона. Не смятате ли, че решението за пророгация е очевидно нарушаване на върховенството на закона? Благодаря, следващия оратор. Благодаря, господин Тимерманс. Напълно съгласна съм с вас, че само приемането на закони не означава върховенство на закона без гражданското общество, без разисквания в него. Но какво ще направите, когато няма обществено обсъждане, когато няма плурализъм на медиите, когато няма пространство за гражданското общество и медиите, когато те са потиснати, както е в Унгария? Казва се, че комисията ще предостави финансиране за гражданското общество, но какво означава това? Какво има предвид комисията? Пряко финансиране или нещо друго? И още нещо. Ще ви помоля да конкретизирате за годишния доклад за върховенството на закона. В съобщението се казва, че е, ще се е, разглеждат въпроси, които имат пряко отношение към е, Европейския съюз. Какво точно означава това? Благодаря, госпожа Келер. Благодаря. Искам да ви поздравя, господин заместник председател на комисията, за забележителната ви работа за върховенството на закона, основните права и демокрацията, както до сега, така и за напред, защото знам, че е, ще продължите. Вие споменахте Венецианската комисия. Аз бих добавила и е, съда в Страсбург, е, Европейския съд по правата на човека. Може ли да доуточните какво ще бъде това сътрудничество и какви ще са новите инициативи? Благодаря. Госпожа Кемпер. Благодаря. Много благодаря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 но ми се иска да можем да говорим а, лично. Има някакъв технически проблем. На испански беше а, осигурен превод, но не стигна а, на всички езици. Още веднъж ли искате да го повторя? Добре. Ще го повторя още веднъж. Трябва да уважаваме мненията на всички оратори. В Полша, в Унгария, в другите бивши комунистически страни наблюдаваме различни тенденции. Говорихте за съдебната система, която не е реформирана пълноценно. Оцеляхме в миналото, ще оцелеем и за напред. обяснете ми какво според вас означава гражданско общество? Тук включва ли се отворено общество? Защото отворено общество е друго. Вижте сега. Не може е, да се пресрочва времето. Трябва да зачитаме правилата. Всички останали а, го направиха и моето задължение като председател е да гарантирам, че всички ще го направят. С цялото ми уважение към новоизбраните колеги, с цялото ми уважение към всеки от вас, ви моля и вие да проявите, проявите същото уважение към колегите и към правилата. Всеки оратор от ЕКАРЕ пресрочи времето си двойно – ако искате да четете, ако искате а, да се обосновете, синтезирайте. Вие имате толкова време, колкото имат и останалите. Задължен съм като председател да го кажа. Трябва да спазваме правилата. Това е важно. Затова моля ви да проявите уважение към правилата и към всички. Ние проявяваме уважение към вас. Господин председател, Господин председател, съгласни сме, ама не крещете. Аз се обиждам, когато ми крещите. Моля ви да не крещите. Разбира се, посъветвайте ни вие сте опитен човек, но моля ви да не крещите. Искаме само равнопоставеност. Нека да приключим с ораторите. Господин Тодораче. Uh, Благодаря, господин uh, заместник председател. Uh, Казахте нещо много важно а, при второто си изказване, а именно, че а, гражданите са най-добрите а, а, агенти за опазването на върховенството на закона и а, в Румъния има такова усилие от гражданското общество. За да се случи това, трябва да има свободни плуралистични медии, които да информират гражданите. Как може а, свободата на медиите за, да залегне по-добре в а, мерките за върховенство на закона. А, и как не само а, по време на избори а, може да се вземат а, мерки за а, свободата на медиите. Госпожа Волът. Дълга дискусия ще се спра на един аспект. Дискусията ни е сложна, но всъщност нещата са прости. Ам, властта идва от народа, а ам, законите се защитават от държавата. И трябва да сме по-чувствителни към заплахите към върховенството на закона. Кои партии застрашават върховенството на закона? И трябва да а, дадем възможности на неправителствените организации на гражданското общество в много по-голям мащаб до сега да получават финансиране от Европейския съюз, за да могат да повишат осведомеността на гражданите. Така ще можем да напреднем. Много благодаря завършихме списъка на ораторите. Това е и мое задължение да дадем думата на всички. В противен случай а, просто ще изключа, няма да дам възможност на някои членове на комисията да се изкажат. Сега свършихме с списъка на ораторите. I see. There is still, there is still someone else. Извинявам се, виждам, че съм пропуснал някого. Последна минута за вас. Заповядайте. Ще говоря на български. Господин Тимерманс, силата на Европейския съюз се измерва по това как се справят с проблемите най-слабите, най-изоставащите държави членки. България е на последно място в Европейския съюз и по свобода на медиите и тази негативна тенденция се залопочава за всяка една година. Вие казахте преди малко, господин Тимерманс, че не може да има независима преса, ако няма върховенство на закона. По отношение на България, Европейската комисия не веднъж е констатирала липсата на ефективна съдебна система и корупция по високите етажи на властта. Но докато комисията констатира проблемите в България се задълбочават, господин Тимерманс. Изгражда се една авторитарна власт в България, която поставя под свой контрол както съдебната система, така и медиите. Въпреки препоръките на Европейската венецианската комисия, в България все още липсва независим надзор над прокуратурата – в резултат прокуратурата е безконтролна и изпълнява и политически поръчки. Каква е позицията на Европейската комисия по отношение на липсата на независим орган за, за надзор над прокуратурата и как смята комисията господин Тимерманс да подходи по, по отношение на този проблем? Госпожа Ярока. Мистер Вайс-президент, uh, е, my question... Господин Тимърманс, от 2004 година аз съм правозащитник, след това станах просто политик. И като политик мога да кажа, че върховенството на закона беше потъпквано през последните години. Много инструменти можеха да се използват, за да не стигнем до положението, в което сме. Аз съм антрополог и от 25 години работя в тази област. Ще ви кажа, че е много трудно да се измери онова, за което говорите. Агенцията за основни права прави доклади. Хубаво е да ги четем вместо да създавате нови органи в Европейския съюз. А, като правозащитник ще кажа, че нямаше да има нужда от много инструменти, ако нямаше двоен стандарт от а, самото основаване на Европейския съюз. А, като законотворец ще кажа, че има достатъчно инструменти, за да се справим с а, проблемите, за които работим днес. И връзката с а, парите. А, това ще бъде много лошо, ако се направи. Стокхолмското досие, Римската стратегия са теми, по които ми се иска да говорим повече, отколкото позволява днешния дебат. Ако тези инструменти и тези възможности бяха използвани, нямаше да говорим толкова много по този въпрос. Председателят, много благодаря за сътрудничеството на всички, които спазиха времето си. Виждате, дискусията е много интензивна. Сега ще използваме и последната възможност, за да дадем думата на господин Тимърманс да отговори на въпросите. Благодаря. Госпожо Казахте, че съм в добра форма. Много се радвам да го чуя. Моята възраст, всеки комплимент е добре дошъл. Но го казахте със страх в гласа а, ще ви уверя, че възнамерявам да остана в добра форма и възнамерявам да се ангажирам и за напред а, за а, основните ценности на Европейския съюз, включително и върховенството на закона. Днес отново стана ясно, че онези, които биват критикувани за нарушения на върховенството на закона, вместо да отговорят на тази критика, отново сочат към други, защото знаят, че нямат какво да кажат те знаят, че критиките са съвършенно основателни. Един от елементите, за които пледира госпожа Инфает и много други от вас, е, че за да се избегнат фалшивите аргументи и соченето с пръст, да стане ясно, че всички държави биват наблюдавани по един и същи начин и това е сърцевината на нашето съобщение – а, така че не сълчете, когато ви нападат а, към а, другите. Много е важно да се разбере, че всяка държава членка а, твърди, че е готова да бъде проверявана, когато стане въпрос за върховенството на закона. На второ място, а, тук често сравняваме ябълки и круши. А, когато казваме, че, а, казваме, че в една държава а, няма конституционен съд и за това не е справедливо да се критикува конституционния съд в нашата държава. Никъде в европейските договори не се казва, че трябва във всяка държава да има конституционен съд. Това, което се казва обаче в договорите е, че съдилищата трябва да бъдат независими и че трябва да има разделение на властта. А, а полското правителство прекратява разделянето на властта и подчинява съдебната система на правителството. Това е това, което се случва. Не, сега говоря аз. Говорихте достатъчно дълго. И да добавя още нещо. Полските съдии бяха атакувани с очернящи кампании в невероятен мащаб. Защо? Защото дойдоха с Брюксел, в Брюксел и говориха с мен. Очевидно, в очите на правителството това не е позволено да се говори на член на Европейската комисия. Докъде сме стигнали в Европейския съюз? Ако съдиите трябва да се страхуват да бъдат очернени заради факта, че са говорили пряко с Европейската комисия, аз бих казал, че това до преди няколко години не можех изобщо да си го представя. И трябва абсолютно а, да сме сплутени в протеста си срещу подобна реакция. И, между другото, а, някой спомена член 2. А, решението на Съда на Европейския съюз през юни а, беше основополагащо. Член 2 е пряко приложим върху държавите членки. Независимостта на съдебната система е нещо, което Европейския съд може да разглежда и не може държавите членки да правят каквото си искат със своите съдебни системи, защото а, в договорите а, има задължение за независимост на. А, съдебните системи. Не може просто да се намалява пенсионната възраст на съдиите, просто за да се а, отърве една държава от тях. Това е много ясно казано. И това, а, реакцията на Европейския съюз е ясен знак към всички държави членки, които а, биха били изкушени да се намесят в съдебната си система. И а, тъй като европейското право трябва да се при, да се прилага еднообразно във всички държави. А, ние наблюдаваме как се провеждат изборите, как се организират изборите. А, така че независимостта за съдебна, на съдебната система стига до самата сърцевина на демократичната система в Европейския съюз. И а, позволете ми още веднъж да повторя нещо, което съм казвал многократно. Очевидно има нужда от повторение. Цялата система, която изграждаме след края на Втората световна война, е базирана на три стълба демокрацията, върховенството на закона и основните права. Не можете да използвате демокрацията като аргумент в ущърп на върховенството на закона. Не можете да използвате едната, единия стълб срещу другия. Това беше правено от диктатури през 30-те години в Европа. Нека да ви припомня, че всяко отвратително изречение, произнесено в нацистско съдилище, е било основано върху закони. А, всичко това е било в пълен разрез с а, основните човешки права, но е основан, било основано на закона. Така че а, трябва да избираме или законите ще ни ръководят, или ще имаме върховенство на закона. Но тогава в първия случай няма да бъдем демокрации. Казвам това, защото смятам, че тази битка е за основни ценности и тя трябва да бъде разрешена в следващите години. Не можем да си позволим слабости, не можем да си позволим да пренебрегваме тези въпроси, за да запазим добрите си отношения в някои държави членки. А, не трябва да се плашим от последиците. А аз а, съм а, ставал обект на последствия. Имало е последствия за мен. Аз вярвам, че имаме достатъчно инструменти. Всъщност те основно са два, които са свързани с систематичното, структурно а, не спазване на основните договори. А, тогава ще се случат две неща. Ако продължи това не спазване на основните договори, ще има бюджетни последици. Знаете, че комисията направи предложение в тази посока. Надяваме се, че парламентът ще подкрепи усилията ни да обвържем а, а, нарушенията с а, бюджетни санкции. Ако приемем това за следващата многодишна финансова рамка, смятам, че ще сме стигнали достатъчно напред. Но дори и да не приемем това, а, искам да ви попитам, а, до кога смятате, че европейските граждани ще позволяват средствата на дънакоплаците да попадат в други държави, където ще се използват за подкопаване на демокрацията. До кога смятате, че гражданите ще се съгласят с това? Така че, независимо дали имаме този механизъм или не, рано или късно, европейските граждани ще кажат, стига толкова, няма да плащаме повече. Така че, можем да подходим обективно, можем всички тези изисквания да да ги приложим към всички европейски институции. И се надявам съветът е, също да подкрепи тази идея. Знам, че въпросът е деликатен, но трябва да гледаме по-напред в бъдещето. Ако не се прилага еднообразно във всички държави европейското законодателство, правата на гражданите няма да бъдат спазени. И ако не няма обмен възоснова на Европейската запад, заповед за арест между държавите, защото има съмнение в независимостта на правната система в съответната държава. И тази система ще се разпадне и постепенно в Европа ще се появяват нови граници. Понякога се питам, онези, които пледират за нелибералната демокрация, питам се дали те разбират, че рано или късно ще те изграждат нови граници в собствен ущърп на първо място. А това едва ли е а, това, което искат техните граждани. И рано или късно хората ще се събудят и ще осъзнаят това. Аз вярвам в силата и в устойчивостта на Европа и вярвам, че европейските граждани искат да бъдат част от тази общност на споделени ценности. И смятам, че това в крайна сметка ще ни изведе на правия път. Не можем да ем, споменем всичко в съобщението относно върховенството на закона. А, но а, се а, надявам този разговор за това какво трябва да бъде включено, какво трябва да отпадне, да продължи в, между тази комисия и нас. Например, ако вие смятате, че свободата на медиите трябва да бъде описана по друг начин, нека да продължим тази дискусия и за в бъдеще. И нека да постъпим правилно. Питахте ме за съдилищата, за пророгацията на парламента в Обединеното кралство, в жълтите жилетки. За мен основният въпрос е дали тези държави имаш, имат функционираща система за а, взаимен контрол на властите? А, имат ли омбудсман? Имат ли независима правна система? И ако това е така, каквото и да смятаме а, е, за такива явления, като жълтите жилетки или пророгацията на парламента, а, е, аз смятам, че върховенството на закона а, е, е спазено. Ако а, случаят е друг, то има проблем с върховенството на закона. Въпросът с позицията на гражданските организации, неправителствени организации е друг въпрос виждаме, че не само в държавите, които споменахме, а и в други държави, как се стеснява пространството за гражданското общество. Предприели сме понякога правни стъпки, понякога има бюджетни ограничения в съответните държави или режим на економия, но това е валидно. Това е въпрос за всички държави членки, а не само за някои. За всяка държава членка гражданското общество и достатъчно пространство за него е нещо, което комисията ще следи. И ще е неизбежно комисията да има преки контакти с гражданското общество в много държави в подкрепа на целите, които преследваме ние с вас. И при положение, че се застъпваме за многообразието в обществото и гражданското съзнание. Но Честно казано, това дори е и по-важно и валидно за старите демокрации, така наречени. Често пъти ние гледаме на нашите граждани по-скоро като на потребители, отколкото на членове на гражданско общество. Но потребителят е някой, който пасивно потребява неща, а гражданият, гражданинът допринася за системата. И има както права, така и задължения по отношение на демокрацията. Така че в функциониращото гражданско общество не трябва да възпитаваме децата си в разбиране към гражданското общество. И за това а, смятам, че трябва да се обръща внимание на тези специфични трудности с върховенството на закона, които съществуват в някои държави. Попитахте ме за бъдещето ми портфолио. Това е в ръцете на бъдещия председател на комисията госпожа Фондерлайн. А, онова, което мога да кажа е да поема ангажимент тук пред вас, да продължа да защитавам основните права и върховенството на закона и ви уверявам, че и в рамките на бъдещата комисия, както каза госпожа Фонделайн, този въпрос ще бъде от особена важност. А, по отношение на механизма за наблюдение и контрол, той беше а, механизъм за две специфични въпроси за сътрудничество и проверка. Когато тези две държави се присъединиха към Европейския съюз преди 12 години, тогава беше взето решение, че този механизъм ще им помогне а, в а, процеса на а, утвърждаване на членството. Разбирам, че нещата са се променили, но този механизъм има конкретни изисквания, конкретни а, очаквания и в момента, в който всички те, тези условия бъдат е, изпълнени, а, може да се прекрати този механизъм. Така че трябват разговори с българското и румънското правителство, за да напреднем по този въпрос. Моето лично желание е те да а, станат част от а, общия механизъм за наблюдение на всички 27 държави членки. И така а, се връщам на първото свое изказване, че трябва да има равнопоставеност в наблюдението на всички държави членки. При това се надявам този общ механизъм да допринесе за запазването на върховенството на закона. А, сега виждам, че а, някои членове на тази комисия са излязли. Няма да отговарям на техните въпроси, ако те не могат да ме чуят. И с това приключвам. Моля да ми позволите да обобщя, като благодаря на заместник председателя на Европейската комисия Тимерманс. Благодаря ви неимоверно. Благодаря за това, че много дълги съображения успяхте да вместите в кратко време, защото нашите съображения пред история са дълги. Действително Европейският парламент призова комисията да изгради цялостен механизъм във връзка с върховенството на закона и вие сте предприели тези действия. Да, наистина голяма част от членовете на комисията са новоизбрани. Те имат пълното право да задават въпроси трябва да кажа, че е, нашите резолюции показват, че вие, господин Тимерманс, можете да бъдете убеден, че е, мнозинството в парламента ще ви подкрепя, ще подкрепя вашия кораж, вашите резултати. Ние ще ви уважаваме ще проявяваме към вас дължимата подкрепа и помощ, така че комисията да може да постигне целите си. Желаем ви максимален успех в който и да е портфел, който ще ви бъде поверен в новата Европейска комисия. Благодаря ви. As Vice President Timmermans И така, господин Тимерманс маха за сбогом. Само една минута ни дели от преминаването към следващата точка от дневния ред, а именно изложението на генералния директор на ЕАСО, госпожа Григори. Okay, dear colleagues, let's resume. И така, колеги, нека възобновим работа. Извиняваме се на директора на службата за подпомагане на държавите членки в областта на убежището ЕАСО. Нека сега се съсредоточим. Моля ви за това. Спрете да мърмолите по пътеките и се опитайте да вземете местата си и да се съсредоточите защото трябва да се върнем към работа. И да поднесем извинения на следващия си оратор. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Госпожа Нина Грегори, изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. Много се извинявам, че ви накарахме да чакате. Но вие сама видяхте, че водихме разгорещени разисквания по тематика, свързана с основните права. Да, много оживени бяха тези разисквания и в тях имаше разделение, дори понякога конфронтация. Което е типично за Европейския парламент и за комисията Либе. Нека сега обаче преминем към представене на работата на агенцията ЕАСО, Европейска служба за подкрепа в областта на убежището. Госпожа Нина Грегори е назначена едва от тази година. Важни са нейните задачи във връзка с компетентността на тази служба. Нашата система за убежище в момента се изгражда. Система в процес на изграждане е това, което имаме в момента ще е, се занимаваме с преразглеждането на първия ни регламент от 2010 година в тази област, за да се координираме по-добре. Неговото функциониране е свързано с известни проблеми. Назначили сме докладчик по въпроса, бившия председател на нашата комисия Клод Мораес. Той ще отговаря за работата на парламента върху новия регламент. Сега ще изслушаме госпожа Нина Григори, която ще ни представи е, ролята и работата на своята агенция и ще се спре по-конкретно на финансовите и бюджетните измерения. Е, ние имаме сериозно отношение към е, финансовата страна на дейността на агенциите. Вчера имахме съвместно заседание с комисията КОНТ е, във връзка с освобождаването от отговорност на агенцията ЕАСО за изпълнение на бюджета. Имате думата. Добре дошла сте. Благодаря, господин председател. И благодаря, почитаеми евродепутати, за вашата покана. Привилегия е за мен да представя агенцията ни на днешното заседание и след този разгорещен дебат, ако ми позволите този израз по предишната точка, надявам се няма да ви прозвуча скучно. Но ви благодаря за представенето, господин председател. ЕАЗО е много важна агенция, работи много конкретно в държавите членки и именно с това желая да ви запозная днес. Най-напред, разбира се, трябва да благодаря на всички в комисията Либе, тъй като е, нашата агенция провежда постоянен диалог с всички почитаеми членове на вашата комисия и аз съм твърдо решена този диалог да продължи, защото е, така обменяме релевантна информация, данни, вие получавате нашите анализи и а, е, ние сме готови а, е, за всяко нещо, а, е, в което имате нужда от нашата помощ, да се обръщате към нас пряко. Най-напред искам да започна а, с а, трите основни направления на дейност в нашата агенция. ЕАСО. Основната ни задача, естествено, е да подпомагаме държавите членки в областта на миграцията, но преди всичко, що се отнася до убежището както казах, че имаме три възлови задачи. Първо, подпомагане на държавите членки при изпълнението на функциите на общата европейска система за предоставяне на убежище и в практическото сътрудничество помежду им в тази област. Второ, ние сме експертен център за информация и анализи по миграцията и убежището и естествено на трето място оказваме съвсем конкретна помощ на държавите членки на така наречената първа линия. Онези, където първо се подават заявления за предоставяне на убежище. Но преди да премина към представяне на работата ни, искам да ви кажа повече за това как изглежда в момента положението с убежището и миграцията в Европейския съюз. Сигурно ще ви бъде интересно, тъй като такъв тип данни предлагаме чрез различни анализи, чрез своя полугоден и ежегоден доклад по отношение на убежището и международната закрила в Европа. Днес може да се каже, че има почти 338 е, 000 молби за убежище, подадени в първата половина на тази година. Това е увеличение с 11% спрямо същия период на 2018 година. За разлика от увеличения брой заявления, миграционният натиск върху външните граници е отбелязал спад. Гледайки цифрите, виждаме, че има 4 пъти повече заявления за обежище в Европа, отколкото има незаконни пресичания на външните граници. Това несъмнено означава, че държавите членки пак се сблъскват с голям брой на влизащи лица, но те подават заявления за убежище. Две трети от тези заявления са подадени в само четири държави членки – Германия, Франция, Испания и Гърция. По отношение на броя на заявленията на глава от населението, класацията е друга. Там излизат на преден план някои от най-малките държави членки – е, Люксембург, Малта, Гърция и Кипър. Сирийци, афганци, венецуелци, иракчани и е, е, на пето място колумбийци са тези, които подават заявление. В глобално отношение за 2018 година в Европейския съюз сме получили малко по-малко от една втора от заявленията – подадени в глобален мащаб. Одобряването на заявленията е на ниво около 35%, като много се различават гражданите на съответните трети страни, които биват приемани. 900 хиляди са висящите дела във връзка с убежище. половината от тях висящи пред първа инстанция, другата половина пред втора инстанция, апелативна. Подходът на ЕАСО е превентивен, ориентиран към бъдещето, да се използва ранно предупреждение, големите данни и да се работи върху факторите в трети страни, които тласкат хората към емиграция. През 2019 година отбелязваме резултатите от този подход. В заключение можем да кажем, че положението с убежището в Европейския съюз като цяло на пръв поглед изглежда стабилно, но ако го поставим в по-обща картина, в по-общ контекст, става ясно, че предизвикателствата пред нас продължават да стоят. Много по-малко са сега нередовните пресичания на границите, но, са много по-голям, но е много по-голям броят на подадените заявления. Има много съществени вторични движения. Много се обжалват отрицателните решения и така натрупаните дела, които все още не са приключени с са много на брой расте бремето на приемащите страни. Все по-разнообразни стават страните, от които идват кандидатите за обежище и така своевременният анализ става от особено голямо значение, за да можем да разбираме по-добре положението с обежището във всички държави, членки на Европейския съюз. Сега искам накратко да ви запозная с основната ни дейност. Когато говорим за ЕАСО, или Агенцията за обежище, както неофициално сме известни, най-напред искам да ви кажа каква е програмата ни за обучение. В момента програмата за обучение на ЕАСО включва 24 различни модула. Те са подразделени на 5 различни групи. В течение на годините сме обучили над 30 000 експерта по убежището от цяла Европа. Централните модули са предназначени за служителите по убежище и ги снабдяват с основните умения, познания, които са им необходими в процеса на произнасене по молба за убежище. Хората, които идват на нашите прояви за обучение, след това започват да работят по конкретни случаи с релевантната експертиза. Те знаят кой отговаря на изискванията, за международна закрила, как да се провежда събеседване с заявител и разбира се, как да се събират и преценяват доказателства в конкретен случай, свързан с конкретен кандидат. Втората, вторият модул е свързан с вниманието, което трябва да обръщаме на групите с особени потребности, включително специфични умения за събеседване. Да кажем, уязвими лица, деца, пострадали от трафик на хора, сексуална ориентация и социално обословена полова принадлежност са също чувствителни теми, за които има нужда от специална подготовка. След това имаме модули за Дъблинския регламент, за информацията за страните на происход, условия за прием и прочие. И не на последно място предлагаме оперативно обучение – което непрекъснато усъвършенстваме. Онези експерти от държавите членки, които работят на първа линия, получават специално обучение, за да могат да работят на място при първия контакт с бежанците и кандидатите за убежище. В оперативното обучение през 2019 година до сега сме обучили над 5300 души. На следващото място по отношение на подкрепата за работата в областта на убежище и практическото сътрудничество мога да кажа, че в три групи осъществяваме подкрепата. Подпомагаме държавите членки да укрепват практическото сътрудничество помежду си, подпомагаме практическото сътрудничество между техните експерти, като за тази цел сме изградили така наречените тематични мрежи. Експертите които обучаваме, се включват в тези мрежи, след това разискват челния опит в своята практика, правят си насоки за дейността и това води до хармонизация на процесите на предоставяне на убежище в държавите членки в целия Европейски съюз и така накрая ще имаме една обща система за предоставяне на убежище в Европа. Имаме 12 такива мрежи общо на брой и те доста добре функционират. Държавите членки също участват в тези процеси, като те осъществяват картографиране на процесите на обмен на информация. Разработваме и практически насоки за подпомагане на администрациите на държавите членки в ежедневната им работа. Много е важна информацията за страните по происход, насоките, които даваме за отделните страни. И сега продължавам с а, третия много съществен стълб на нашата работа – конкретните операции. В момента ЕАСО работи върху четири оперативни плана с участието на държави от предната линия – Италия, Малта, Гърция и Кипър. Съвсем конкретно в Гърция – Конкретно подкрепяме намаляването на броя на делата на първа инстанция, като даваме информация на съдилищата, извършваме регистрация на кандидатите за убежище и извършваме събеседване с тях. Също така подпомагане, подпомагаме държавите на втора линия, включително в така наречените горещи центрове, горещи точки. Опитваме се е, чрез е, е, подпомагане командироването на апелативни съди, да намалим и броя на делата, които висят пред апелативни инстанции. Това е особено важно в е, Гърция. Специализиран персонал се е, командирова в Италия. Работим за намаляване на броя на делата там. В е, Квестуре е, подпомагаме регистрацията и подпомагаме териториалните комисии, които разглеждат заявленията, за да се намали броят на нерешените случаи. Много добро е сътрудничеството ни с италианските компетентни органи. Така успяхме да намалим делата, които бяха висящи доскоро с около 50%. Наистина, сътрудничеството ни е ползотворно. В Италия предоставяме и информация на звената за работа по Дъблинския регламент. Даваме информация за страните по происход. В Малта подпомагаме регистрацията, изготвянето на становища, даваме информация за страните по происход. В Кипър Намалихме броя на делата, висящи на първа инстанция, подпомагаме служителите на първа линия и подпомагаме създаването на приемателни центрове в безопасни зони. Нещо много необходимо в Кипър по-настоящем. Длъжна съм да изтъкна също, че неодавна ЕАСО активно участваше е, в е, така нареченото разтоварване на брега е, в някои държави членки и това бе свързано с пряко подпомагане, в частност на Италия и на Малта, с конкретна работа на място. Там, където на брега слизат мигранти. Заедно с комисията, разбира се, извършваме цялостната координация и разработихме тъй наречения модел от Месина. Това е модел на работа, който помага да ориентираме своите усилия преди всичко към регистрацията на хората, пристигащи в Италия и Малта. Провеждаме с тях събеседване и след това помагаме на компетентните органи да ги впишат в системата по Дъблинския регламент. Тук оказваме помощ с разяснения разяснение на прилагането на член 7 от Дъблинския регламент. Така създаваме е, така наречената е, система на съвпадения, е, при която хората, пристигащи в Италия и Малта, могат след това да бъдат изведени и презаселени в други държави членки. И искам също още нещо да спомена. Такива операции са проведени 11 дни. Имаме много сериозно участие в последната операция, когато Малта прие 335 души наведнъж, най-големия брой мигранти пристигнали наведнъж тази година. Малко цифри – Знаете, че сме разположени в Малта. В момента имаме 292 души, е, които работят в централата ни в Валета. За тази година предвижданията си да привлечем е, малко, е, по-малко от още 100 души. Така че до края на годината ще има близо 300 души, които ще работят в нашата централа в Валета. Следващата година пак се предвижда нарастване на щатното разписание и бюджетният ни орган е предвидил в прогнозите си до края на 2020 година в централата на ЯСО в Валета да работят около 500 души. За тази цел бюджетът ще бъде увеличен и аз наистина се радвам, че нашия диалог с комисията – тук протече много ползотворно. Бюджетът за следващата година ще бъде увеличен до 139 милиона евро, а се надяваме до края на 2020 година той да е около 142 милиона евро. И не на последно място, господин председател, искам да се спра на предизвикателствата, пред които е изправена нашата структура и да ви кажа какво мислим за бъдеще. Естествено, знаете, че има предложение за създаване на пълноценна агенция има проект за създаване на Европейска агенция за обежището, но този проект е блокиран заедно с всички останали актове, включени в пакета законодателни актове за обежището това до някъде ни пречи. Е, не можем е, да вървим по същия път, по който върви е, нашата агенция по сестрима, бившия Frontex, сегашна агенция за брегова и гранична охрана. Защото ние трябва да работим много конкретно на място, в операции на място. И е, примерът на Frontex щеше да ни бъде е, полезен все още не можем да се ползваме от техните схеми. Ние сме служба за оказване на помощ. И това изчерпва мандата ни. Не можем да го надхвърлим. Можем да се координираме с други агенции, но от институционна гледна точка все още не сме на тяхното ниво, е, за да работим съвремен... своевременно, съвместно с Европол и е, Фронтекс. Имаме е, така наречения резерв, той е предвиден в регламента, но все още не е създаден. И така, зависим от волята, добрата воля на държавите членки да ни изпратят експерти, които след това биват командировани да работят от името на ЕАСО, държавите членки на предна линия. За това. Ние можем до някъде да реагираме чрез увеличенията на щатното ни разписание, но експертите, които идват да ни помогнат и да свършат същинската работа, в момента са само 14% от хората ни, които работят на първа линия в засегнатите държави членки. Тези 14% не са достатъчен дял. И тук се надявам, че преговорите по промяната на нашия мандат ще продължат в положителна посока. И на последно място, но не по значение, ще кажа нещо много важно. То бе много важно, когато започнах да изпълнявам функциите на изпълнителен директор преди 3 месеца. Все още нямаме официални а, споразумения с страните на първа линия. Гърция и Кипър за приемане на нашите служители. Мисля, че това до някъде ограничава работата ни и тя би била повлияна много ползотворно, ако такива споразумения бъдат сключени. Поне мога да кажа, че ЕАЗО има ясна визия. Съществуваме за да помагаме на държавите членки и да работим максимално ангажирано с заинтересованите страни. За бъдеще ще кажа, че са ни необходими три важни неща. Агенцията трябва да остане реален фактор в изпълнението на общата система за убежище и да запази своята експертиза, да остане център, средище на такава експертиза, нещо като уравнителна камера за информацията, за данните, за анализите, максимално авторитетен фактор за анализите в областта на убежището като предлагаме реална информация на държавите членки. С такава реална информация, която получават те, а и вие като институция, могат да. Вие можете да разработите реална политика, защото реалната политика не може да се опира върху новини менте. Нуждаете се от реална експертиза. И, разбира се, е, на трето място агенцията ще продължи е, конкретно да подпомага държави членки на място тогава, когато има нужда. Благодаря за изложение, за вашето внимание. Благодаря много изчерпателно представяне. Вие влагате е, много енергия в развитието на агенцията и ние като законодатели и съзаконодатели законодатели ще ви осигурим необходимата подкрепа, за да реализирате дейността си и да вървите напред. Сега, мисля, че е редно първо да чуем докладчика, господин Клод Мораес, защото той е нашия докладчик по агенцията, а след това ще чуем докладчиците в сянка от политическите групи. Клод, заповядай. Благодаря. Съгласен съм с казаното от вас, че новият ръководен екип начало с госпожа Грегори влага много енергия не в козметични промени, а в реално а, развитие. И предишният докладчик а, а, работи а, по този въпрос. Имаше и делегация, която посети а, агенцията. Благодаря на секретарията и на всички колеги. Аз предлагам да продължим това тясно сътрудничество с ЕАСО за да имаме пълноценно функционираща агенция, ние в Либе трябва да казваме истината. Трябва да наричаме нещата с истинските им имена. 292 служители имате, които охраняват а, един от най-трудните региони Средиземноморието – Множат се задачите ви. Обучение, информиране, преодоляване а, на проблема с а, натрупаните незавършени производства – И аз чувам, че ръководството на агенцията има реална представа за истинските проблеми и предизвикателства. В редица държави членки, които дори не са на предна линия, има натрупани много висящи производства и този въпрос трябва да се реши. Радвам се, че вие съвсем ясно виждате къде са най-големите трудности. Три въпроса има тук. Първо, политическия застой и оттам задачата на докладчика. Моя предшественик съвсем ясно посочи в в доклада, че ще работи много трудно, докато нямаме цялостен пакет за обежището. Второ, не ни е съвсем ясно къде точно Европейската служба за подкрепа в областта на обежището ще може да се впише в този пакет. Съветът се стреми да разработи един комплексен подход. Знаете обаче, че е, парламентът отхвърли новото е, предложение. И тук има и още нещо. с известна неохота тук го споделям, защото трябва да видим на къде ще вървим от тук нататък. Говори се, че новата комисия ще работи за отмяна на дъблини. Оттам това ще означава и закриване на ЕАСО. Трябва да ни е ясно на къде вървим. Но ние предпочитаме подхода ни да е комплексен – към един цялостен пакет. И агенцията трябва да се впише в него. За мен, за докладчиците в Сянка, е много важно да видим приноса на ЕАСО към политиката чието цели трябва да постигне пакета за убежището. Ще видим обаче предложенията на комисията и ще видим какви точно са те. Второ, вчера обсъждахме освобождаването от отговорност и вътрешната организация на агенцията. От гледна точка на нашата парламентарна комисия, ние ще продължим дискусиите, но е, е важно да се каже, че са предприяти много положителни стъпки, срещи с отделните държави и членки, разбира се, и другата парламентарна комисия, която има отношение, а това е комисията КОНТ, се занимава с този въпрос. Но просто споменавам този въпрос, макар че нямаме окончателно решение, защото това е част от структурираната ни политика а междувременно така или иначе службата трябва да продължи да работи. И трето, по същество, е, с е, какви е, предизвикателства се сблъсква Европейската служба за подкрепа в областта на обежището. Те са огромни. И сега бих искал в заключение да ви кажа следното. С 292 души вие трябва да работите с всички държави членки, независимо от политическата е, ситуация, е, независимо от това, че все още пакет е, за убежището нямаме. Според мен трябва да ви подкрепим в сегашната ви дейност и да откроим най-съществения принос, а то е напредната линия, намаляването на броя на висящите производства и решаване на проблема с това, че е нереалистично малък личния състав за изпълнение на огромните, сложни, многобройни и разнопосочни задачи. За да се справите с работата си, можете да разчитате на хората тук, които ви подкрепят. Надявам се, че ще продължим да сътрудничим за напред. Не виждам колегата Томас Тоби, който е докладчик сянка на НП. Тогава от Обнови Европа. Заповядайте. Госпожа Донат. Само моля ви да съкратите изказването си, изоставаме в графика. би трябвало вече да започва срещата с следващата агенция, Еолиса. Ако правите разбиране, ще ви бъда благодарен. Да, накратко благодаря ви. Благодаря госпожа Грегори за споделеното за постиженията на агенцията. Искам да благодаря на ЕАСО за облегчаването на миграционния натиск в държавите членки чрез вашата подкрепа също. Хора бягат от войни, от конфликти, от преследвания, а съветът все още не може да постигне споразумение. Няколко въпроса имам. Дадохте някои статистически данни, но не казахте нищо за капацитета на държавите членки. Забелязвате ли някакво подобряване, укрепване на капацитета на държавите членки или не? Кои са най-големите слабости в тази връзка? Следващия ми въпрос е следният в кризисни ситуации най-уязвимите децата, хората с увреждания са изложени в най-голяма степен на риска от преследване и дискриминация. Как посрещате специфичните потребности на тези хора? Благодаря. Да, кратко беше наистина. От зелените. Тук ли е Докладчика в сянка, заповядайте. Да. Искам да ви поздравя за вашата работа. Вчера присъствах на срещата и видях, че има голям напредък. Вярно е, че има проблеми с пакета за обежището, но трябва да видим в каква посока ще тръгне работата. Но подкрепяме засилването и утвърждаването на вашата агенция, за да може да работите още по-успешно и по-нашироко, защото Европейската служба за подкрепа в областта на обежището е изключително важна и актуална – е, сега. Това е съвсем ясно. Имаме, група, е, имаме въпрос на групата за прозрачността на докладите с информация за страните на происход. И как гарантирате, че всички позиции е, по въпроса са отразени в докладите? и в допълнение към пакета за обежището. Какво може да направи парламента и нашата комисия в частност да ви подкрепи? Има ли други докладчици в сянка? Тук ли са? Не ги виждам. Никола Покачини не го виждам. Обединената левица. Урбан Креспо не. Тогава други членове на комисията искат ли да вземат думата? Заместник председател. Да, благодаря съвсем накратко. Преди всичко, благодаря ви за представянето на работата на Европейската служба. Не разполагаме с пакета за обежището, т.е. нямаме правните основания – нямаме необходимите ресурси. Посещавала съм приемни центрове и е, хората, освен посттравматичния шок, трябва да се справят с изключително мудна процедура – Абсолютно неприемливо, поне такива са впечатленията ми от преди няколко години и са ви необходими повече ресурси. Господин Пападакис. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο hot spot στην Ελλάδα... Благодаря, господин председател. Положението в гръцките лагери, както се каза до сега показва, че не се спазва споразумението с Турция. Става въпрос за географско ограничение. Сегашното правителство иска да се отмени възможността за обжалване на производства по предоставяне на закрила. Но онези хора, които са особено травмирани от а, пътя си на бягство, така да се каже, са онези, които са засегнати. А, те попадат в а, Гърция и често пъти има опасност за живота им и за техните деца. Ние говорим за съкръщаване на сроковете, за ускоряване на производствата, но това не е всичко. Става въпрос, че ни трябват просто повече служители от държавите членки, които могат да работят по-бързо. Госпожо изпълнителен директор, госпожо Грегори, благодаря много за вашата ангажираност, за визията ви. Споделям това, което казаха колегите, че са необходими средства за подпомагане на държавите членки при управление на заявленията за убежище и на входящите потоци. Имам конкретен въпрос. Знаете ли и разполагате ли с анализ за това какви са вътрешните движения на територията на Европейския съюз на кандидатите за статут на беженец? В моя регион има доста хора, които явно са влезли през Италия, но подават заявленията си във Франция. Стрик. Благодаря, благодаря ви за презентацията. Разбирам трудностите, пред които е изправена вашата служба. Чакате да се приеме законодателството и в същото време всекидневната работа не чака. Но така или иначе, знаете, че има научни изследвания за процедурата за вземане на решения на основата на гръцките горещи точки на приемните центрове и Не смятате ли, че може да се стигне до напрежение ако само национални служби изпълняват препоръките. И в края на краищата могат да възникнат въпроси. Смятате ли, че това е проблем и как го решавате? Приключваме, защото трябва да се извиним на господин Гърков. Виждам го вече в стаята. Чака защото по програма вече трябваше да направи своето изказване. Госпожа Ферара, благодаря. Следя реформата в областта на обежището по законодателен път и подкрепям пакетния подход към този въпрос. Обща европейска система за обежище трябва да бъде из основи разгледана, според мен, на 360 градуса в някои елементи да се обърне, за да бъде променена. Европейската служба за подкрепа в областта на обежището работи много в Италия, за да се отговори на редица проблеми. Това е подкрепа преди всичко за страните на предна линия, които се сблъскват с най-големите предизвикателства, защото към тях се насочват плавателните съдове, там слизат на брега най-голям брой бежанци. Но мерките обаче не винаги следват препоръките на Европейската служба ЕАСО, защото има някои национални ограничения. В същото време има вторично движение. Колегата Келер съвсем основателно постави въпроса именно за това вторично движение правото на обежище съществува в Европейския съюз и как ще се отрази в законодателното предложение, все още не е ясно, не разполагаме с него. Но правото на обежище трябва да се разгледа така от държавите членки, за да не се създава проблем с вторичното вътрешно движение на територията на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Сантос. Ако правилно разбирам, е така любезна да се откаже от въпроса си, за да можем да наваксаме малко време за господин Гърков. Сега давам думата на ръководителя на ЕАСО да отговори колкото по-кратко, толкова по-добре, защото трябва да спазим времето, с което разполагаме. Благодаря, наистина много ви благодаря за положителните отзиви. Европейския парламент и по-конкретно вашата политичес... Е, парламентарна комисия са сред най-важните ни събеседници да обобщя съвсем накратко своите отговори. И аз съм бързорека. Ще успея. Несъмнено, освобождаването от отговорност през 2017 е, година, споменавам го, парламентарните комисии Либе и Конт тук тясно взаимодействат по този въпрос. Знам, че докладчика от вашата комисия работи с докладчика от Конт и ще се запознаете с цялото досие. От само от 3 месеца ръководя ЕАСО. Цял живот работя в областта на обежището и миграцията, но като ръководител съм едва от 3 месеца. Имаше събития през 2016-2017 и не можем да бъдем освободени от отговорност заради сигналите на Олаф. Не приемам такъв подход, защото това засяга агенцията ни сега, към днешна дата. Това засяга нашето добро име – това засяга функционирането на агенцията съгласно правилника ни. Затова водим битка в съответствие с препоръките на парламента и на Европейската сметна палата. Имаме план за действие. Много строги мерки сме предвидили за обществените поръчки, за набирането на персонал. Знаем, че има слабости, но работим за тяхното решаване. За това, когато гласувате за освобождаването от отговорност, не забравяйте, че тук става дума и за възвръщане на доверието към нашата агенция. Имаше въпроси за оценка на капацитета на държавите членки – в областта на даването на убежище и отчитането на специфичните потребности на деца и други уязвими групи. Да, имаме информация за натрупаните нерешени а, досиета, правим отчети на 6 месеца. Ние само отчитаме събраната информация ние нямаме правомощия да правим оценка. Предоставяме тази е, информация. Наблюдението е част от е, новата е, структура. Но трябва да видим кое е в е, правомощията ни. Ние можем да е, подадем данните. Ако ни бъде възложена такава задача, да, можем да го направим. Докладите е, с информация за страните на происход. Това е изключително важен документ. Не можем да имаме обща европейска система за обежището, ако държавите членки не вземат решения на основата на една и съща информация – Докладите е, с информация за държавите на происход се съставят съвместно с е, национални експерти, ВКБОН и една огромна мрежа експерти, които събират и обобщават информацията. Управителният съвет, който се състои от държавите членки, одобрява докладите и а, ние ги предоставяме. Иначе не можем да имаме обща европейска система за обежище. Държавите на предна линия, Гърция бяха споменати, да. ЕАСО е там да помогне с процедурата, но Капацитета на приемните центрове не зависи от нас. Той се определя от държавите членки. Опитваме се да съдействаме на Гърция а, при създаването на безопасни зони а, в рамките на а, базата за прием, да има а, специална грижа за децата, а, уязвимите, но самия капацитет, материалната база – не е в правомощията на ЕАСО. Трябват ни бързи и ефикасни процедури. Така минавам и към въпроса за вторичното движение. Да, заедно с другите агенции, Frontex и Европол, ние разработихме много добър анализ, който е публикуван. Това е анализ на вторичните движения и там има сравнително актуална информация – системата за а, обежище има отношение по този въпрос, защото ако трябва да чакаш много повече в една държава членка, разбира се, ще знаеш, че това засяга правата ти и ще се опиташ да се насочиш към друга държава членка. Това е една от основните причини за вторичните движения – основен проблем за нас. По един и същи начин да се прилага процедурата, а значи, ще трябва да решаваме въпроса с натрупаните нерешени дела, висящите производства и премахване на тази причина за вътрешните вторични движения, за да бъде една и съща процедурата. Например, ако идва граждани на Афганистан в Европа, някои държави членки вземат положителни решения в много е, от случаите 60% или повече. В други страни е, пък е обратното. В заключение искам да ви благодаря за тази среща и за разговора. Надявам се, че не е последен и се надявам, че вашата парламентарна комисия ще дойде на посещение в Малта, ще ни види в действие. Това е покана към всички вас, за да се запознаете с работата ни на място. Не, ние трябва да ви благодарим. Започва нов мандат. Пет години, в които трябва да свършим много работа. И Системата за обежище е изключително важна за нашата комисия. Положението е драматично, бих казал трагично. И това изисква от всички нас да положим максимални усилия, за да се постигнат резултати. Благодаря. So sorry that uh, no worries, had to pressure in the final end, but you see, we got the director of ULISA yes. ready to Thank go. Yeah, good, good. Here's the following point. Please, Director Garkov of ULISA. А сега ще помоля директорът на Еолиса, господин Гърков, да дойде отпред и да ни извини за закъснението. We welcome right away director Поздравяваме най-сърдечно с добре дошъл изпълнителният директор на Еолиса, изпълнителен директор. Еолиса се а, занимава с широкомащабните информационни системи в Европейския съюз. Еолиса е създадена през 2011 година и мандатът и е разширен през 2018 година. Тази агенция се занимава изключително с оперативното управление на широкомасштабни информационни системи. Тези агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи са изправени през множество предизвикателства. Компетентностите на Еулиса са доста разширени през 2018 година. Те се занимават от една страна с оперативната съвместимост на информационните системи. Това беше много важно за нас. Разбира се, това се отразява на сигурността в Европейския съюз, но също така има отношение и към поверителността на данните, защита на данните, и защитата на неприкосновеността на европейските граждани. А, така както е записано в Хартата на фундаменталните права. Еолиса разполага с различни инструменти, различни системи, като Евродак, системите ШИС и ВИС, системата за влизане и излизане, системата на Европейския съюз за информация за пътуване и разрешаването ми и Европейската информационна система за съдимост. Разполагате, господин Гърков, с следващия половин, половин час. Съжаляваме за закъснението, което направихме. Стараем се да дадем достатъчно време и да изслушаме всички агенции, с които работи комисията Либе. Много благодаря. За мен е удоволствие а, да бъда тук сред вас. Поздравявам ви с началото на новия мандат а, и желая успех за вашата нова работа. От създаването на агенцията и особено през последните години в контекста на новите предложения а, за създаването на нови системи, а, Еолиза а, ще предоставя пълна информация и тя още сътрудничи с комисията Либе в съгласие с изискванията за прозрачност и отчетност. Така че ще посещавам и за бъдеще вашата комисия. Както знаете, Шенгенското пространство е, е в сърцевината на Европейския съюз. То се смята за едно от най-сериозните постижения на Европейския съюз. Повече от 400 милиона европейски граждани могат да пътуват в сигурно пространство без проверки по границата. В последните години обаче се наложиха някои компенсаторни мерки а, и бяха създадени допълнителни системи а, за информация а, всички широкомащабни информационни системи трябва да бъдат а, взаимосъвместими. А, така че тази задача на Еолиса е основополагаща за осигуряването на правото на свободно придвижване на гражданите на Европейския съюз. От своето създаване Еолиса работи отдадено в полза на европейските граждани за завършването на шенгенското пространство в подкрепа на политиките за вътрешна сигурност, обежища и миграция. Нашата агенция предоставяше надежни услуги посредством системите ШИС и ВИС, както и Евродак тези а, системи а, бяха на 100% на разположение на държавите членки и 96% от ползвателите бяха готови, а, бяха доволни от предоставените услуги. А, нашата агенция се е разрасна през последните години и ще продължим да растем, за да отговорим на предизвикателствата в областта правосъдие и вътрешните работи, получихме нов мандат на 11 декември 2018 година. Този нов мандат предвижда разширена роля на нашата агенция. Ние отговаряме за управление и качество на данните, създаването на технически стандарти, технически проучвания, предоставяне на данни и според последните данни, ние можем да действаме и в случай на миграционна криза по желание на отделни държави или да споделяме някои IT компоненти от системата. Молба от, от преводачите, оратора да забрави темпото. Е, ние предоставяме и е, обучение. Е, през 2018 година проведохме повече от 40 такива обучения тази дейност ще се разраства с разрастването на самата агенция и информационните системи, за които отговаряме и които в момента са на етап разработка. В контекста на новия мандат на агенцията сме изправени през предизвикателство. От една страна ще продължим сътрудничеството си, т.е. сегашните системи, с които работим, трябва да бъдат на разположение на държавите членки и да работят. От друга страна, страна, а, ние ще увеличаваме нашия принос към Европейския съюз и а, гражданите. А по отношение на бюджета, а, 2018 година а, имахме а, 2000, а, 202 а, милиона. А, и изцяло освоихме тези средства. Проведохме повече от 110 дейности възоснова на работна програма. Изпълнихме я повече от 90%. 162 сътрудника имахме, 100 20 от тях бяха на щат, някъде около 30 бяха времени. Работим и с национални експерти независимо от потребността от повече услуги и натоварването, няма флуктуация в нашия екип. Това допринася и за високото доверие към нашата агенция. Ние предлагаме информация на граничната и бъргова охрана, на правоохранителните органи, и на всички други органи. Сега в момента можем да предоставяме и биометрични данни. До 2020 година всички държави ще използват тези възможности. Започнахме и интегрирането на Ирландия към тази система. Ще посоча няколко цифри повече от 6 милиарда допитвания имаше до нашата система. Това означава, че а, а, на ден имаме повече от а, 6000 а, сигнала. А, имаме а, над 700 а, успешни а, запитвания с резултат в, на ден. А, това е а, начин да се а, реализира по подходящ начин общата политика по отношение на визите. Агенцията полага доста усилия за усъвършенстване на системата и за подготовката и за бъдеща дейност. Работим по оперативната съвместимост на визовата информационна система и системата за влизане и изикане. Над 274 милиона бяха обработени в системата за 2018 година, 264 запитвания, свързани с Евродак и накрая Евродак е основната агенция за прилагане на обща система при убежищата на Европейския съюз. В момента тази система се преработва ние смятаме, че можем да предложим по-съобхватни инструменти за проследяване на вторичното придвижване на мигранти и за проследяване на незаконната миграция. Мога да потвърдя казаното от директора на ЕАЗО след 2015 година, когато беше пикан на мобите за обежище, сега сме на нивото преди тази криза и по-малко от 1 милион транзакции бяха регистрирани в нашата система за обеждата. В момента IT-системата е много активно използвана от държавите членки. Разбира се, винаги може да е и по-добре, но за да бъдат системите по-ефикасни, се нуждаем от нова архитектура за съхраняване на данните. По време на предишния мандат имаше, имаше дебат за установяване на пролуките в сигурността. А, така че а, първоначалната ни задача а, беше да се осигури а, оперативната съвместимост и след това да се приложи. А, интегрираме и новата система за информация за пътувания и разширяването им. Посредством визовата информационна система ще се модернизират границите и ще се извършва проверка на граждани на трети държави, които влизат в Европейския съюз, без това да затруднява свободното придвижване на останалите граждани. Освен това, ще работим и с Европейската информационна система за съдимост за граждани на трети страни а, оперативната съвместимост на всички системи ще положат основата на новата архитектура за сигурност на информационните технологии и ще осигуряваме цялата нужна информация на властите обновената система ще се състои от общ нов регистр, така че да няма фалшива самоличност. биометричната система, която ще е споделена, ще разкрива тези а, множествени идентичности, а, за да бъдат те премахнати. По този също така компетентните органи ще проверяват надежността на данните. И ще го направят посредством различни инструменти. В момента се занимаваме с внедряването на е системата ETIAS. Работим в Страсбург за внедряването на нови операционни системи. Надяваме се да помагаме държавите членки чрез технологиите да бъдат по-устойчиви. Ще подпомагаме за цифровизацията на съдебния сектор. Очакваме нови задачи за обмен на информация между съдебните системи, така наречения и кодекс. За да постигнем това, Еолиза трябва да балансира между задачите и наличните ресурси. Особено с оглед на новата многогодишна финансова рамка. Така че трябва да бъде разбрано много добре че а, не може бюджета да е по-нисък от предложения от комисията. В противен случай няма да можем да се справим изцяло с задачите, които имаме. Ние смятаме, че има възможност под дял четвърти за преразпределяне на средства. Готови сме да обсъждаме това. все още нашият мандат зависи от предоговарянето и преразглеждането на различни законодателни актове а, имаме, от, имаме нужда от а, повече персонал за нашите оперативни дейности, а, така че да отговорим на новите задачи, които са възложени в новия ни мандат. И накрая искам да благодаря за доверието на вашата комисия в нашата а, агенция. Ние продължаваме да сме изцяло готови да подкрепяме работата на комисията Либе. А, имаме мерки, които са планирани а, и а, смятаме да се справим с нови мерки своевременно. А, отговаряме на всякакви запитвания, да участваме в бъдещи срещи с вашата комисия, когато това е нужно. Много благодарим, господин Гърков, изпълнителен директор на Еолиза. И така денят бе дълъг. Започнахме с тежко гласуване в 9 часа сутринта. И виждаме, че към края на сутрешната част физическата енергия е доста спаднала. Това не отразява степента, до която ние проявяваме интерес към вашата институция. Можете да разчитате на нас категорично и благодарим за изчерпателното ви изложение. Сега ще се опитаме да ограничим въпросите и отговорите, като имаме предвид, че трябваше да приключим работа в 12.45. След като сме изчерпали лимитите си от време, най-напред е редно да помолим преводачите да ни отпуснат малко повече минути. Много ще бъдем благодарни за това. А след това имаме възможност да говорим и е, само на английски. Е, английският е наш допълнителен ресурс. И сега започваме с колегата от НП. Благодаря, господин председател, казва господин Ленерс. Благодаря ви, господин изпълнителен директор. Благодарим ви, че сте тук. Много работа ни създадохте последните години за взаимната оперативна съвместимост, ЕТИАС и всички други системи. Вашата агенция не е голяма, но има огромна отговорност, защото гарантира архитектурата на сигурност, информационна сигурност в Европейския съюз е, мисля, е, че е, ние имаме е, много голям шанс с взаимната оперативна съвместимост. Това е шанса не само да събираме повече данни, не толкова да събираме повече данни, колкото пълноценно да използваме съществуващите данни, като същевременно зачитаме основните права и правата на неприкосновеност на гражданите. Тъй, че не се плашим от взаимната оперативна съвместимост, очакваме влизането на актовете в сила, е, доста работа ни очаква в тази връзка. Имам някои въпроси. Вие споменахте някои е, нормативни актове, да кажем измененията в е, регламента за Евродак, измененията в ЕТИАС, в ЕКРИС. Какво означава, е, ще означава за взаимната оперативна съвместимост неприемането на време и своевременно на е, измененията в тези актове? Как ще се отрази едно такова неприемане на измененията върху вашата работа за взаимната оперативна съвместимост. Сега ще има ревизия и на ШИС. Е, миналата година имаше приемане на акта. Казвате, че до края на 2020 година всички държави членки трябва да разполагат всички технически средства за достъп, но те готови ли са, е моят въпрос. Тоест, как върви тяхната подготовка? Вършат ли те своята работа? И още един въпрос. Извинете, господин председател последен. Доста отдавна подсетих вашето място Страсбург. Не е много модерно или е много голямо място това, което заемате. Дали предвиждате някакво усъвременяване там? Благодаря, госпожа Зипел. Мисля, че когато говорим за Еолиса, имаме предвид много предизвикателства, защита на данните, защита и сигурност на информационните потоци, взаимна оперативна съвместимост с оглед на различните системи, съществуващи в държавите членки. Трябва да се справим и с тези разлики. Знаем, че Юлиса не е една от най-големите агенции, с които разполагаме. Та въпросът ми е, можете ли да се справите всички тези стари и нови предизвикателства с възможностите и оборудването, които са ви предоставени? Знаем, че има проблем и финансов, говорейки за цифровизацията и защитата на данни. Проблем ли е за вас привличането на подходящи служители за изпълнение на тези функции? Благодаря, госпожа Келер. Благодаря, господин Гърков, за вашата работа и за работата на вашия екип в агенцията Еолиса. Моят въпрос е свързан с този на госпожа Зипел. Достатъчно голям ли е бюджетът за всичко, което става в резултат на новата информация, постъпваща към вас? Втори въпрос. Госпожа Хенриксон, министър на правосъдието на Финландия, обясни, че може да се наложи и да работите не само с самолетна информация, а и с данни за пътниците във влакове и е, в е, морски превози. Започнали сте някаква подготовка в тази връзка? Благодаря, госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Основният ми въпрос е свързан с е, с предпоставките, които стоят в основата е, на тези е, широкомащабни информационни системи, а именно регламентите и взаимната оперативна съвместимост. Вие казахте, че има заплахи за информационната сигурност в европейската политика все повече се проявява тенденция управлението на миграцията да се свърже с сигурността. Това го казахте и вие. За мен това е много опасно, защото теорията тук е, че миграцията е заплаха за сигурността. Да не би с тези данни да създадем монолитни информационни системи, които са заплаха за неприкосновеността на личния живот и основните права. Къде са доказателствата, че миграцията е заплаха за сигурността и че Европейският съюз чрез тези механизми ще стане по-безопасно място? Къде са данните, които обосновават подобен извод, защото за мен той е необосновен. Нищо лично не ви казвам. Според мен тази система, която се гради и всяка система, която се гради, трябва да бъде обоснована с факти и доказателства. А за мен няма доказателства. Е, ако е, започнем да се бъркаме във вътрешните дела на държавите в Близкия изток и след това е, обявяваме миграционните процеси за заплаха за сигурността, за мен това е изцяло погрешна логика. Благодаря. Това бяха въпросите. Моля да бъдете е, лаконичен в отговорите си, доколкото ви е възможно. Извинявайте, някого пропуснах ли? Искате да кажете нещо допълнително ли? Моля кратко. Благодаря, господин председател. Искам да задам. Нямам. Е, искам да задам въпроси за достъпа до базите данни за официалния достъп до базите данни в е, Великобритания има копия на Шенгенската информационна система и го използва. Е, внедрили ли сте някакви технически мерки за превенция, предотвратяване на, е, така да се каже, преравенето на вашите бази данни и тяхното копиране? И второ, по отношение на достъпа на служителите в Германия има много случаи, в които полицаите ровят из базите данни за частни цели. Гледат какво правят съседите им, какво правят известни звезди. Имате ли на разположение мерки за предотвратяване на злоупотреба от страна на служители? Като, например, ги карате, когато искат достъп до данните, да се мотивират. Господин Гърков, благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Ще отговоря по ред. По отношение на висящите законодателни предложения, измененията на регламентите за Евродак и ТИАС, е, тези изменения, които се предлагат, предполагат изменения и в регламентите за системата вход-изход и други системи. За това се нуждаем от е, тези изменения, за да постигнем напредък по взаимната оперативна съвместимост съобразно плановете. Така че колкото по-дълго време отнеме постигането на съгласие за измененията, толкова по-голям е рискът. Сроковете за изграждане на система вход-изход и за началото на тестовете от държавите членки 2020 година да не бъде спазен. Така че е, би трябвало да се постигне напредъка по тези висящи нормативни проекти максимално бързо, тъй като те са пряко свързани с способността на нашата агенция да спази сроковете, многократно обсъждани, включително и в този парламент. По същия начин стои въпроса с преразглеждането на регламента за Евродак и на ВИС. Евродак и ВИС са много съществен компонент от архитектурата на взаимната оперативна съвместимост. И когато създаваме тази архитектура, ако тези компоненти ни липсват, по-късно добавянето им ще е не само по-трудно, но вероятно и по-скъпо. Готови ли са държавите членки за внедряване? Нашата агенция работи в много тясно сътрудничество с държавите членки. Отблизо следим това, което правят те. Повечето държави членки в момента се движат в срокове е, с е, внедряването на системите вход-изход и ЕТИАС в е, своите национални системи. Има някои държави членки, които наистина изпитват затруднения, но заедно с Европейската комисия предприемаме всички възможни мерки и правим всичко възможно, за да излязат и те на чисто и да спазят сроковете, които агенцията е обявила за приключване на работата по инициативата. Централата на агенцията Страсбург. Е, нашата централа току-що бе разширена за пръв път. Но това няма да е достатъчно с оглед на бъдещия капацитет, който ще ни е необходим. И за това смятам, че в близко бъдеще трябва е, мястото, на което се намираме, е, да бъде още разширено. Нуждаем се от повече капацитет да приютим повече хора. Агенцията за това за 2021 и 2022 година е предвидила съответни финансови прогнози. За това подчертах колко е важно да се намери необходимият баланс между е, вложени финансови средства и ефективност при изпълнение на задачите на агенцията. Досежно предизвикателствата пред нас, особено посочените от госпожа Зипел бюджет и щатно разписание. Агенцията приветства предложението на комисията за бюджета за 2021, 2020 година, защото това предложение беше продукт на дълги разговори между Генерална дирекция по вътрешни работи и нашата агенция. Смятам, че ще получим това, което е, ни е нужно и се надяваме, че парламентът ще ни подкрепи. Все още имаме някои опасения обаче за новата многогодишна финансова рамка. И има разлика между това, което е поискала агенцията и това, което е предложила в проекта на бюджет комисията. И, и мисля, за това е добре да се подчертае, че има място за маневриране в раздел четвърти на бюджета, там може да се извърши известно преразпределение, за да можем да бъдем улеснени. По отношение на щата, съгласно щатното разписание, в края на следващата година трябва да имаме около 400 служители. В момента масово набираме хора, най-вече в Страсбург. Това е тежка задача, тъй като ако говорим за специалисти по информационни технологии, ние всъщност на този пазар се конкурираме като работодатели с всички технологични компании – Разбирате, че специално в областта на информационните технологии работата на държавна служба си има не само плюсове, но и минуси. Опитваме се да намерим добри кандидати. Е, искаме е, да привлечем не толкова най-големите таланти, е, колкото хора с потенциал, който може да бъде развит. Мисля, че с това отговорих и на първия въпрос на госпожа Келер за бюджета за 2020 година и многогодишната финансова рамка. Надяваме се, че новата МФР е, ще изглежда добре от гледна точка на агенцията. Българска кабина се извинява на своите слушатели. Времето за превод изтече. Пожелаваме ви приятно слушане. The, uh... Enetias, of course, cover not only the